Добър ден, дами и господа. Добър ден на всички. Моля, вземете местата си. След няколко секунди започваме. Your motion for the changes.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 Uh, Дами и господа, нека започнем. Откривам заседанието, което е един исторически момент, защото такова заседание не е имало в историята на Европейския съюз. За първи път имаме съвместно заседание – на широкото представителство на държавите членки, министрите на земеделието, представители на Европейската комисия, както и евродепутати. Ще обсъдим общата сълскостопанска политика ОСП, една от най-старите политики на Европейския съюз. Първо искам да кажа добре е дошъл на министър Савицки, председателстващ съвета по земеделие и на господин Чолуш, комисар, отговарящ за земеделието. И добре дошли на всички вас, министри на земеделието на държавите членки. Тук е това заседание беше организирано и с помощта на председателя на Комисията по селско стопанство господин Декастро. Благодаря на господин Декастро и на господин Савицки за това, че организираха това изключително мероприятие. Нека в самото начало да напомня, че ОСП е едно най-забележителните постижения на, Евро... на, на нашата политика и, и има, въз... имам и възможност, това също огромно постижение, да говоря своя роден език и ще се възползвам от това. Дами и господа, ние ще разгледаме предложението на Европейската комисия относно ОСП, една от най- старите политики, прилагани в Европейския съюз. Господин Дес от Комисията по селско стопанство бе подготвил един доклад на основата на предложението на комисията относно реформата на ОСП. Това предложение е от огромно значение, тъй като ОСП бюджета на ОСП представлява 37% от многогодишната финансова рамка. Ние искаме с тази реформа да създадеме и да подсигуриме едно устойчиво развитие на селското стопанство с големи стабилни стопанства, тъй като ОСП ще ни помогне най-вероятно да излеземе колкото се може по-бързо от финансовата криза. Така че ние трябва процедурата на взимане на взаимни решения в областта на ОСП, но тези решения трябва да и бъдат а, прозрачни и за това а, дебата трябва да бъде а, обществен, широко обществен, защото ние се сблъскваме с много ново, нови предизвикателства, като същевременно искаме бъдещата ОСП да бъде колкото се може по-ефективна и същевременно да има общо общностни измерения за да могат и малките, и големите стопанства, и тези, които са в отдалечените райони, и тези, които са в е, в сърцето на Европейския съюз. Тези, които са на север, на юг, на изток, на запад, имат еднакви възможности за развитие, като същевременно се спазват всички екологически е, изисквания, защото важното е да осигуриме едни е, качествени продукти, които са добри за здравето на нашите съграждани. Развитието на селските райони са от огромно значение за бъдещата политика на Европейския съюз и съм убеден, че е, дискусията, тази, това широко обсъждане, което ще проведем днес и което е едно продължение на е, събитията, случващи се от няколко месеца в Европейския съюз, ще бъде успешно. Самия аз участвах в многобройни предварителни обсъждания, включително и с комисаря Чолос и на заседания на съвета на министрите. И сега организирахме и настоящото заседание. Имаше няколко варианта на реформата и смятам, че избрахме това, което е най-подходящо и уместно в този е, момент. Вие като експерти ще трябва да изразите своето становище относно бъдещето на ОСП в Европа. Аз ви пожелавам плодотворно обсъждане, защото важно е нашите решения и всичко това да стигне до нашите съграждани. Благодаря ви за вниманието. Грация. Благодаря. Искам да благодаря на председателят Бузек за честа да присъства тук пред нас и да открие извънредното заседание на Комисията по земеделските въпроси. Едно заседание заедно с всички министри на земеделието в Европейския съюз. Неговото присъствие е всъщност един символ на това каква значимост придава Европейския парламент на този важен момент, извънреден момент е, защото по този начин показва как всички сме ангажирани към бъдещето на европейските замеделци. Добър ден на всички! Отново добре дошли на това съвместно заседание за реформата на ОСП. За първи път заседават заедно съветът на министрите на земеделието, както и комисията на земеделието и развитието на селските райони в Европейския парламент. Тази среща всъщност ни дава възможност да видим колко важна е ОСП в днешни дни и реформата на ОСП. И а, тази реформа сега е в един друг контекст. Ако цикълът на реформите, които започнаха през 1992 година, беше в една логика на приемственост, която бе възможна единствено от един контекст, който половин век виждаше или беше свидетел на едни все по-спадащи, по-низки цени на суровините, днес нещата изглеждат съвсем различно и хоризонтът се е променил. Европейските земеделци, както и тези цял свят, сега са в един нов, невиждан контекст. Е, защото дори в развитите райони виждаме призрака на продоволствената сигурност, призрака на оскъдицата. Е, пазарите са изправени пред една колебливост, която може би ще се превърне в един системен феномен. Нашата система за предлагане на хранителни продукти и защо на храни е, е наистина подложена на огромен риск и ние като граждани и като хора, изготвящи политиките, е, сме изправени пред големи предизвикателства. Да дадем една приемственост на доставянето на такива продукти, както и да се опитаме да предоставим всички обществени блага, за които говорим, като например борбата с климатичните изменения, опазването на околната среда, социалната кохезия. За всичко това трябва да се разглежда от економическа гледна точка. Това означава, че нашата отговорност днес най-вече е да предоставим на земеделския сектор, на нашите земеделци инструменти, с които да отговорят на голямото предизвикателство, което имаме поради този, поради този нов сценарий. Тоест да произвеждаме повече, като замърсяваме по-малко. Не можем да си, поставя, да си позволим да загубим земеделския си потенциал и да създадем едни нови политики, които да дават възможност на нашите земеделци да бъдат по-силни, по-конкурентни способност, да им помогнем да се защита срещу различните рискове, които е, могат да възникнат поради нестабилността на пазарите които заплашват техните доходи, както и оцеляването им. Предложенията, които бяха направени от Европейската комисия преди няколко дни, всъщност предизвикаха и много критики. И от парламента, както и от съвета, и общо се създаде едно чувство на обърканост защото така изложените намерения на Европейската комисия в своето съобщение от 18 ноември 2010 година, които макар че оцених, ме високо, като че ли не са достатъчно амбициозни, за да отговорят на предизвикателствата. В първите дебати в Комисията по земеделие стана съвсем ясно, че онова, което всъщност би трябвало да бъде една реформа, едно осъвременяване на сценария, всъщност е да се движим в сянката на предишната политика, политиката на приемственост. Мерките, които се предлагат, всъщност говорят не за увеличаване на производството, а за възпирането на това производство. И всъщност бюрократичната тежест за земеделските производители, поне по становището на голямата част от политическите групи, като че ли се увеличава. Мерките за справяне с кризата, и трябва да ви кажа, че последните години много експериментирахме в тази сфера, не са достатъчни. Като Европейски парламент ние си дадахме една амбициозна задача. Създадахме с два доклада на господин Лайен и на господин Дес, на които, между другото, трябва да кажем, че даваме голямо доверие от мандата, който ни бе предоставен и с голямо мнозинство нашата пленарна зала добра тези два доклада. Но имайки предвид мандата, който идва пряко от европейските граждани и процедурата съвместно вземане на решение, ни дава възможност заедно с вас, с съвета, да стигнем до някакъв резултат, който да бъде съвсем ясен по този законодателен път. Инициативата днес е точно в тази посока. Да стигнем до едно съвместно осмисляне, прозрачно, което да не бъде е, само по себе си, е, а да бъде част от един процес. Дебетът трябва всъщност да ни подпомогне да търсим заедно едно сближаване за да преодолеем всичките ограничения на предложение, което ни бе предоставено. Искам Европейската комисия да ни подпомогне в а, тази работа, като се стигне до едно споразумение, което би могло да бъде а, много скорошно. Аз председател съм една комисия и представлявам большинството от становището, което казвам, че парламента по никакъв начин няма да отхвърли отговорността си напротив и а, е, няма и да се колебае а, е, да очертае своите прерогативи, а, е, за да може да се наложи една реформа, която идва от този нов сценарий. Благодаря ви. И накрая искам да благодаря председателя на съвета, господин Савицки и на неговата отлична работа трябва да благодарим а, за съответната формула, която е предоставена и за създаването на този диалог между парламента и съвета. Искам да благодаря на министрите на земеделието, както и на комисара Чолуш, който никога не се отдръпва от работата. Напротив, той винаги е на разположение, за да говори с нас и с всички, които искат да говорят с него. И накрая, господин председател, искам а, да поздравя и докладчиците на Европейския парламент господин Луиш Манюел, Мануел Капула Сантос от Социалистите демократите, господин Дантен Джовани Лавия от НП. И сега давам думата на господин Савицки. Благодаря много. Драги гости, господа министри, скъпи гости. Пане Преводничанци. Господин председател. Господин е, председател, скъпи колеги министри, скъпи гости, господин, както каза господин Бусек, този дебат е исторически дебат. Особено за мене. Ние като председателство прилагаме всички разпоредби на залегнали в Лисабонския договор относно процедурата за съвместно взимане на решение. Ние много е, настоявахме да се проведе реформата на ОСП и да има напредък по времето на нашето председателство. Бих искал да спомена, че идеята за този открит дебат се породи по време на заседание в Вроцлав, заседание на съвета на министрите и предложението бе направено от господин Декастро, господин Чолус и под, бе подкрепено от мен. И тогава решихме, че ще организираме това открито заседание тук в Европейския парламент на на дебата по повод бъдещето на реформата на ОСП, която е толкова важна за бъдещето на Европа. Защото в, и, за, и за, за бъдеще нашата цел е да защитим интересите на всички и заинтересовани страни. Е, ние смятаме да, да продължиме този дебат и тук. Ето, за, за, Започваме с обсъждане между депутатите и министрите, а на 21 ноември ще бъде ще бъдем едни от първите на фронта на онези, които са най-заинтересовани. Третият дебат пък ще бъде на 7 декември. И сме го планирали като едно заседание на експерти, които ще оценят предложението на Европейската комисия, както и законодателството, което ще бъде развито до тогава. Първото представяне на законодателния пакет включва седем регламента, които бяха представени от комисара Чолос по време на съвета на министрите през октомври. Предварителната оценка е, че тези предложения са, е, имат е, са ценностни, но не пораждат особен ентусиазъм. Въпреки всичко, смятаме, че те трябва да, бъде обсъ... трябва да бъдат обсъдени Надяваме се, че след седмица, когато ще се проведе заседание на министрите, ще можем да навлеземе в по-подробна и задължена дискусия относно плащанията, преките плащания, а през декември ще засегнем и останалите проблеми. По пътя на постигане на компромис по този бе вече извървян по време на полското председателство и се надявам, че до края на нашето председателство нашите виждания ще могат да се доближат колкото може повече. Има ние сме изправени пред много предизвикателства, свързани с околната среда, климаничните промени. От друга страна, нашите граждани, нашите фермери имат много големи очаквания които са на практика проистичат от разпоредбите на договора, така че ние сме онези, които трябва да ги прилагаме на практика. Надявам се, че на, основ, на основата на документите, с които разполагаме, ще успеем да очертаем една нова, по-добра ОСП, която чието правила да бъдат по-прости, по-достъпни, за да можем наистина да се справиме с предизвикателствата на бъдещето, за да можат, могат нашите фермери да бъдат по-конкурентно способни в световен план. Господин председател, господа министри, благодаря ви за това, че организирахте е, този, това заседание и се надявам, че ще вървиме заедно ръка за ръка към една нова ОСП. Господин комисар. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на Европейския парламент и на съвета за организирането на тази дискусия – след предложенията на Европейската комисия за реформа на общата селскостопанска политика. Искам да благодаря по-специално председателят Бусек за специалното внимание, което отделя на тази политика, която, както беше казана, е единствената общностна економическа политика. За първи път парламента участва пълноценно в процеса на вземане на решения – и съм убеден, че възможността да организираме диалог между парламента и съвета, които съвместно взимат решения по предложенията на комисията, е исторически момент и е, е, е именно в този съвместен процес на вземане на решения се оформя една политика, която ще има огромно въздействие върху другите секторни политики. Ние ще решим заедно на европейско равнище какви мерки ще се прилагат от всяка държава членка във всеки регион. И за това се надявам да има е, много жизнен дебат, оживен дебат. Мисля, че е нормално той да бъде такъв. Ние водим обществен дебат още от миналата седмица обсъждаме предложенията, които в момента сме сложили на масата, но този път трябва да стигнем и е, до... Е, трябва да вземем решение по всички аспекти. Не можем да оставяме на страна елементите, които ни интересуват по-малко и да се вземем само с това, което ни интересува. Трябва да вземем решение по абсолютно всички а, е, предложения, за да може те да са последователни и, и общата селско-топанска политика да запази смисления си характер. Важно е да се подчертае, че тук ще вземем политически решения по технически въпроси за технически инструменти, които ще се прилагат по места. Европейската комисия предлага пакет от предложения и те са много богати, съдържат много елементи в много страници. И според мен е важно задълбочено да обсъдим съдържанието на тези елементи. Повтарям, ще се вземат политически решения, но трябва преди това добре да се разбере същността на предложенията. Именно за това тази дискусия, тази среща, която бе предложена от, е, е, от, и конференцията, предложена от Марио Савицки и Пауло де Кастро, са изключително полезни, защото те ще позволят добре да се разбере характера на предложенията. Очаквам много скоро да чуя реакциите. Това е нормално. Всеки трябва да заяви своето становище, всеки участва в този съвместен процес на взимане на решението. Слушал съм дебати в печата по аспекти, по които още не сме водили задълбочена дискусия или по, по, по предложения, които комисията не е правила. Вадят се заключения по несъществуващи предложения на комисията. Именно за това убеден съм, ще от... разгледаме в дълбочина проекта Надявам се, господин Декастро, че това, което комисията е сложила на масата, е напълно съответства на съдържанието от съобщението от ноември миналата година. Може да не сте съгласни с някои от елементите на тези предложения, но да се отчете проблема с производството на храни и стимулите на селските стопани, за да увеличават устойчиво производството, преките помощи и помощта за регулиране на пазара с предвиждането на финансови стимули са изключително важни. Тези предложения са част от глобалната визия за реформата на ОСП е, реформа, която да отчете потребностите на земеделците, на селските стопани и е, стремежите на европейските граждани. Общата селско-стопанска политика е е, обществена, публична политика и ако една такава политика не може да отговори и на двете страни, е, за които се отнасят, а именно производителите, селското стопанство и преките е, ползватели на, те, на благата, които те произвож, произвеждат, потребността да се запази околната среда, пейзажа в селските райони, ако не отчетем интересите на всички, само ще задълбочим вече съществуващия разрив между селските стопани от една страна и от друга страна европейските общества. Нямаме право да вървим в подобна посока. Трябва да защищаваме селските стопани, за да могат те да работят в името на общия европейски интерес. И нашите предложения са в тази посока. Искам съвсем накратко да се върна на въпроса за равновесието между увеличаване на производството и устойчиво използване на ресурсите. Понякога, както и тук беше се каза, се казва, че трябва да се удвои селско-стопанското производство, а, а пък а, тези мерки ще попречат. Други казват, че с хоризонталните мерки правим само козметични мерки, не отчитаме устойчивото използване на природните ресурси. Но между тези две крайни позиции мисля, че предложението ни е балансирано, предвижда подкрепа за селско-топанското производство, стимули за устойчиво използване на ресурсите и също време има предпазни мерки, да, тази политика да не, да не а, се фиксира само върху управлението на околната среда, опазването на ресурсите, а и върху увеличаване на производството и то по устойчив начин трябва да направим безпредседентни усилия, за да използваме научно-изследователската и развойната дейност в името на увеличаването на селско-стопанското производство. Няма друг път за бъдеще. Няма друг начин да се увеличи производителността устойчиво, без на място на а, нивите да се прилагат а, върховните постижения на научно-изследователската дейност. И мисля, че ние сме определили точен бюджет за научно-изследователска и развойна дейност. Важно е сега да гарантираме ефикасно използване на този бюджет, така че увеличението на селско-стопанството производство и на производителността да стане устойчиво при ефикасно а, използване на знанията на интелекта в Европейския съюз. Запазваме и конкретни специфични помощи за зоните, регионите в неблагоприятно положение. Дори в нашето предложение сме засилили тази подкрепа решихме също да запазим и по-добре да определим а, помощите за производството в региони, където това производство има риск да изчезне поради големите различия в производствените условия. Всички тези мерки всъщност са в подкрепа на производството и на увеличаването на производството. Е, смятам също, че сме предложили устойчиви средства за управление на пазарите – е, възоснова на желанието да трансформираме пазара, запазвайки сигурността. Сега ще се спра на въпроса за екологичната конкурентноспособност. Смятам, че трябва да търсим ефективност в селското стопанство, без обаче да нарушаваме природните ресурси. Нашите селски стопани обаче не винаги имат интерес а, и не винаги а, имат представа от доброто управление на природните а, ресурси. В много региони на Европейския съюз те правят усилия, но ако ние ясно определим това и принципите залегнат в обществената политика, да, и, и, да те разберат, че това е в техен интерес, ще има по-добри резултати. Ние всички сме съгласни, че трябва да се увеличи е, производителността, продукцията в селското стопанство, но в Европа това не може да стане чрез увеличаване на обработваемите площи. Трябва да се задоволим с по-добро управление на вече съществуващите обработваеми земи. И затова трябва да обвържем е, е, това с конкретни мерки. Нашите мерки в нашето предложение всъщност позволява да се постигнат резултати без да се увеличава административната тежест. Вие тук споменахте, че се увеличава всъщност административната тежест и същевременно Европейския парламент настоява комисията да гарантира по-добро управление на бюджета, заделен за различните видове политика когато искаме да постигнем резултати, трябва първо да си поставим е, целите. Най-простото в общата е, селско-стопанска политика е да отпускаме пари без нищо да искаме в замяна. Но парламентът отлично знае, че е, е трябва да е, гарантираме добро управление на финансовите ресурси. Той иска комисията да покаже по какъв начин разходва средствата и получава резултати. И с предлагането на някои мерки смятаме, че е, ще постигнем резултати с възможно най-прости средства. Опитите за упростяване на административните процедури – в предложението. Ако погледнете програми за развитите на селските райони, ще видите, че предлагаме нов вид управление на тази политика, за да предоставим максимална гъвкавост на държавите членки и е, е да гарантираме най- възможно най-просто използване. Е, предлагаме по-прости процедури, по-добре адаптирани към нуждите на държавите членки. Направили сме усилия за упростяване. Намалили сме също административната тежест по отношение на контрола на а, а, мерките на предусловията за отпускане на помощи, както за селските стопани, така и за бенефициентите. А, Подкрепяме също държавите, членки и регионите, които сами гарантират добро управление на финансовите средства и по този начин ще бъде намален, при добро управление ще бъде намален броя на контрола, на контролните проверки, което е ново спрямо сегашната контролна система. Освен това, имаме една схема на плащания за дребните селски стопанства – която позволява в 30, за 33% от ползващите помощи да се упрости контрола. Това ще намали съществено административната тежест и за националните и регионални администрации и, и за селските стопани. Нещо друго. Мерките, които... Друг... Спомняте се, че говорихме е, за различните видове мерки е, в дебата с обществеността, ние всички мерки, които предлагаме, са лесни за контролиране. Винаги гледаме далече към целите, които сме си определили и е, преценяваме дали средствата и инструментите, които предлагаме, ще увеличат административната тежест. Смятаме, че не. Напротив, ще може много по-добре да отчитаме е, как се харчат парите. И е, накрая по отношение на регулирането на пазарите. Останахме верни на това, е, по което се бяхме договорили в различните дискусии. Да гарантираме е, сигурността на пазарите за избягване на е, евентуални кризи е, използвайки е, частното складиране и обществената намеса, както и клаузата за извънредни събития, ни помагат да избягваме е, кризи и, ако такава все пак възникне, да, да успеем да я регулираме, да я овладеем. Е, за момента нямаме е, такъв инструмент. Сега използваме взаимоспомагателните фондове – ние искаме обаче да предоставим на организациите на производителите информация за доброто функциониране на пазара и е, е, за начините да се гарантира добро управление. Това няма да стане с увеличаване на бюрократичния натиск от страна на държавната администрация, а чрез разширено участие на самите производители в доброто управление на пазара. И ако успеем да укрепим организациите на производителите и им предоставим необходимите финанси, за да могат да работят заедно, смятам, че ще постигнем едно много по-добро управление на пазарите. И по този начин пазарите ще изпращат хубави, правилни сигнали към производителите. И накрая няколко елемента а, по отношение на предложението на комисията като цяло. То е балансиране, то отчита 27-те държави членки, отчита многообразието в селското стопанство в Европа и същевременно запазва последователността на общата селско-стопанска политика. Разбира се, Павло, комисията винаги е на среща за дебати и обсъждане на предложенията. Единственото, за което ви моля сега е задълбочено проучете предложенията, които са ви направени. Те имат технически характер, но политическите решения, които трябва да вземете, трябва да отчитат, че тези инструменти трябва да са прости и ефикасни. Благодаря ви. Готов съм на всякакви дебати и въпроси. Ей! Non avremo dubbi, Каро. Нямаме никакви съмнения, господин комисар, за желанието ви за сътрудничество, особено от стран, твоя страна, както и от службите ти. Надявам се да успеем да навлезем в дълбочина на всички елементи от реформата. И сега продължаваме нататък. Давам думата на мисля на заведението на Дания, господин Гершков. Той, за съжаление, не е тук, тъй като имаше проблем с самолета. За това давам думата на министра на земеделието на Кипър, господин Софоклис Аретрарис. Имате думата. Кирие Проедре до Еврокиноволию, Кирия Проедре да се... Благодаря ви, господин председателю. Господин председател на парламента, господин председател на комисията по земеделието, господа министри, представители на съвета. Добър ден! началото искам да благодаря за инициативата да се организира това заседание, както и за тази възможност да говоря пред всички вас. Имаме представители и на съвета, и на комисията, и на парламента. Това е една отлична възможност. Знаем, че всички институции трябва да работят заедно, за да може да има необходимото сътрудничество между тях, както и координация, и за да има успех реформата на общата сълскостопанска политика. Това наистина е най- е, добре развитата политика на Европейския съюз. Европейската комисия излезе с предложения, които съдържат много подробности и задълбочени анализи. Искам да благодаря на комисаря Чолуш за усилията, които е положил, както и на всички негови е, сътрудници, за да може е, тази реформа да стане факт. Има много предизвикателства. Предизвикателствата са сложни, знаете, живеем в трудни времена. Затова е важно да успеем с тази трудна задача – Кипър ще бъде председател на съвета в втората половина на 2012 година на горещия стол – и с приноса на трите председателства, включая и полското, и датското, се надявам да успеем до края на 2012 година да приключим с дебатите по основните регламенти, които ще са необходими за да ръководят ОСП. Кипър е малка страна, има ограничени ресурси и ние напълно създаваме, съзнаваме сложния дневен ред, който ни предстои. Ние обаче сме и страна, която няма голям национален интерес, т.е. няма да защитава някакви много силни национални позиции в тази сфера. Затова смятам, че ние ще бъдем много конструктивни в общите цели и ще работим конструктивно по тази политика. Надявам се добрата ни работа наистина доведе до големи ползи и за Европейския парламент, и за съвета, и за комисията. В самото начало, без да искам по някакъв начин да накланям везната на дискусията на една страна или на друга, но трябва да кажа, че Кипър гледа положително на предложенията, които сега е направила Европейската комисия. Сближаването е необходимо особено за постигане целите на стратегията Европа през 20-та година. Трябва да вървим по една зелена пътека, един зелен път. Трябва да включваме иновации, научни изследвания в нашите политики. Трябва да имаме ясни критерии, да използваме добре обществените блага. Трябва да имаме една политика, която да отговаря на предизвикателствата от климатичните изменения, например. Една политика, която отговаря на нашите потребители и която отговаря на изискванията на малките и големите земеделски стопани. Една политика, която да взема предвид регионалните проблеми, конкретиката и една политика, която да се бори срещу марганализацията на който и да е от участниците на пазара. Надявам се да успеем. Многодишната финансова рамка по-настоящем се оформя. Както знаете, тя ще бъде също много важна за тази политика и всички се надявам да видим развитие в а, този сектор и се надявам да не си мислите, че не може да има някакви промени по пакета, предложен от комисията. Не, смятам, че всички ще можем да дадем своите идеи за усъвършенстването на този пакет. Тази среща е полезна и защото тя дава възможност да се посочи значимостта на общата селско-стопанска политика, защото тя е един инструмент за справяне предизвикателствата, които се задават и за постигане на целите на стратегията Европа през 20-та година. Надявам се, че с тясно сътрудничество, с участие на всички институции, на заинтересованите страни, да можем да надградим тези добри предложения на Европейската комисия и да доразвием пакета, предложен от същата. Надявам се също така да имаме едни предложения за реформа, които да работят в, реал, в реалния свят, които да бъдат приложими и ефикасни. Записал съм си опростяване, господин Чолуш, с главно О. Защо? Защото ни се иска това да не е само едно намерение. Е, то трябва да бъде реалност. Първият стълб трябва да стане по-зелен. Трябва да имаме предложения, които да работят и за малките земеделски производители. Тези реформи се надявам да ни помогнат да изградим една обща стратегия и да бъдат със съзвучие с другите политики и други е, секторни мерки. Ето това е основата, на която можем да изградим втория стълб на ОСП. Новите реформи по никакъв начин не трябва да водят до забавяне и просрочване. Не трябва да създават трудности пред политиките за развитие на селските райони. Не искаме една едностранчева ОСП, където един стълб да е по-силен от другия, т.е. единия да страда другият да бъде облагодетелстван. От гледна точка на Кипър, когато говорим за климатични изменения, трябва да кажа, че ние сме убедени, че трябва да се борим с климатичните изменения, трябва да намалим емисиите и да намерим начин да създадем едни въглеродни мивки, в които тези емисии да отиват да обвържем всички мерки и ОСП е един от начините да го направим. Трябва да направим също така и да се справим с предизвикателствата, ако наистина продължават климатичните изменения. Сега, ако говорим за системата за разпределяне на ресурси, трябва да има критерии. Критерии, които да отговарят на мащаба на съответното предизвикателство, в случая климатичните изменения. Много просветни кампании също така трябва да се проведат, защото не мисля, че хората са разбрали е, какво означават тези промени. Не всички осъзнават всъщност, че дори за климатичните изменения всеки един ход е, е, би дал положително или отрицателно въздействие. В Кипър, например, имаме много райони, които са били маргинални, които сега са опустенели. И опустиняването всъщност води до ерозия на земята. На определен момент много е лесно човек да се изкуши да изостави земята, защото има друга земя, която не е толкова маргинална, която примерно е по-плодородна, но това не бива да се прави, защото това по никакъв начин не оказва добро въздействие върху околната среда. Може да кажете, че това е въпрос само за Средиземноморието, но аз не мисля така. Смятам, че това е един въпрос, който е важен и за по-отдалечени от Средиземноморието райони. Имаме нужда от по-голяма прозрачност при разпределянето на средствата, особено по втория стълб. Ако погледнем логиката на комисията и оценките на въздействието, ще видим, че може да се подходи реалистично и то по начин, който да включва и първия стълб. Това е един добър, продуктивен подход, според мен. Има възможност и, разбира се, за оптимизирането на, предлож... на ком... предложението на комисията. Извинете, всички ще участваме в това, разбира се, ако сме убедени в общата логика на предложението на комисията. Аз съм убеден, обаче, че ще продължим да работим конструктивно. много добра воля и се надявам всички да дадем своите идеи да, на масата за дискусиите. Благодаря, казва председателя, благодаря на министър Софокли. Сега давам думата на докладчиците на Европейския парламент, давам думата на господин Луиш Саполос Сантос. След това Дантен, след това Лавия. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, дами и господа. Бих искал първо да ви благодаря за това, че присъствате на това заседание. Това е символизира желанието на трите институции да работят ръка за ръка и да развият едно плодотворно сътрудничество. В качеството ми на докладчик Мога да кажа, че ние работихме в много добро сътрудничество с представителите на различните останали комисии, на комисията и съвета. Европейската ОСП трябва да се основава на принципа на солидарност, защото тя една от най-старите политики на Европейския съюз, която изразява и нашата европейска нашът, нашите отделни идентитети. В никакъв случай не можем да развиваме стопанската политика в дух на егоизъм. Адаптирането на ОСП към новите условия и изисквания изискват много мерки, но ОСП трябва да бъде и по-конкурентоспособна, да има и да се прилагат и по-екологични мерки. Трудно е да се съчетаят всички тези мерки. И това, разбира се, не може да стане без много компромиси. Комисията направи предложение и целите на това и принципи залегнали в това предложение отговарят на духа на а, докладите, прияти в Европейския съюз, които бяха прияти с голямо мнозинство. Сега идеята е и трябва да видим по какъв начин да осъществим на практика тези идеи и тези мерки. А, Чуваме много критики от различните държави членки. Каз... Съществува и мнение, че финансирането на ОСП е недостатъчно основен предвид плащанията, които смятаме да осъществим. Значи, сумите, които отделните държави членки ще определят, ще станат, ще се изчисляват по строго определени показатели. Разбира се, ще съществуват и корективни инструменти, И се надявам същевременно, че ще можем да намерим и консенсус относно по-спорните въпроси, като екологичните мерки или озеленяването на политиката. разпределението на средствата в рамките на стълбовете. Ние в моята политическа група се надяваме, че другите политически групи и институции ще се присъединят към всетите от нас решения в името на отсъщаването на тази политика. Господин Донтен. Аз искам да започна, като припомняки две, два факта. Първо, доклада на колегата Дес, в който Европейския парламент се обяви за засилване на ролята на производителите, на селските стопани в хранителната верига. Освен това, заедно с колегата Жозе Бове, е, ние заявихме нашето недоволство, че делът на а, производителите в цената, в печалбата намалява през последните 10 години. Показахме, че е, е, прилагането само на пазарните закони в селското стопанство не позволява да се избегнат кризите, защото нито селското стопанство, нито хранителната е, промишленост не са защитени. Днес към това се добавя кризата с промената в климата, е, кризата с безопасността на продуктите и селските стопани са все по-затруднени да се справят. Предложението на Европейската комисия съдържа интересни елементи, които позволяват да се отговори на тези въпроси, но е очевидно, че свещеното правило на конкуренцията само по себе си не може да даде резултат. Ние сме съгласни, че селските стопани трябва да познават законите на пазара, да внимават как се развива пазара, но и да гарантират прозрачно управление на складовите наличности. Ние обаче смятаме, че предложенията могат да бъдат задълбочени. Според нас е много важно да преосмислим правото на конкуренция в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Възможно ли е от една страна да се остават големите дистрибутори, едни мастодонти, е, които се разпореждат произволно, без някой от нас да реагира, как какво правят органите за защита на, защита на конкуренцията, когато селските стопани се опитват да се организират, за да имат и те глас на пазара? Трябва да се намесим. Това налага Европейската комисия да бъде много бърза и гъвкава. Това е нейната задача, нейната мисия. Трябва обаче да се попитаме какво точно ще бъде полето на делегираните и актовете за изпълнение на комисията при заземане на решение в това отношение. Защото има решения, които по-скоро трябва да бъдат взети от Европейския парламент и съвета на министрите. Благодаря ви. Благодаря сега Джованни Лавия. Благодаря, господин председателю господин председател на комисията, господин председател на съвета, господин комисар, уважаеми министри и скъпи колеги. За мен е огромно удоволствие да участвам днес в а, това заседание. Защо? Защото дори нас, които отговаряме за отделните предложения относно реформата от страна на парламента, един такъв момент, в който можем да бъдем чути, е много важен, за да можем а, и ние да чуем всички страни в земеделския свят, всички държави, да разберем какви са различните отговори на предложенията на комисията. Наистина това е една историческа политика на Европейския съюз. Това е първата политика. Политиката, която винаги е отнемала най-много ресурси от страна на бюджета на Европейския съюз и която е събирала около една и съща маса различните страни и членки на Европейския съюз, за да имат една обща позиция по този въпрос. Днес е ясна пренадената стойност на земеделската политика в Европейския съюз и смятам, че всички заедно бихме могли да постигнем едни резултати, които ще бъдат много по-добри, отколкото резултатите, които може да постигне всяка една страна сама по себе си в национален план. Затова смятам, че европейското измерение на тази политика е много важно. Тази политика трябва да бъде обаче и реформирана. Ясно е, че ОСП има нужда от ресурси. И днес в предложението на Европейската комисия за ресурсите, които ще бъдат отделени за новата земеделска политика, е, видяхме едно замразяване в реален план на бюджета от 2011 година. От една страна, обаче, и едно намаляване, което се предвижда за идните години. Това постепенно намаляване на дела на тази политика в общия бюджет на съвета трябва да ни накара да се замислим и не можем да игнорираме е, това намаляване. Ясно е, че една нова политика би трябвало да върви ръка в ръка, за ръка за ръка с една нова е, многогодишна финансова рамка. И точно това, господин комисар, ме тревожи. Защо? Защото вие много добре знаете как одобряването на общата финанска рамка, чисто технически, може да бъде гласувано единодушно. И това в един период на такава задълбочена криза, като кризата, в която се намираме, и като си има предвид различните становища на държавите членки, създава единствено и само тревога. В този контекст и в парламента. Трябва да разгледаме и реформата, както и новата ни позиция по тази реформа. И този път не може да приключи преди да бъдат ясни какви ще бъдат средствата, които ще бъдат заделени за ОСП. Затова трябва да имаме ясно съчетаване и хармонизиране на многодишната финансова рамка и заделените средства там и темповете, с които се движи реформата на ОСП. Имайки предвид а, графиците, които сме си дали в самото начало, като че ли ще има нужда от удължаване малко на сроковете. Но това ще бъде необходимо според мен, защото ще бъде много трудно да определим какви ще са ресурсите, които да отидат а, за зелените практики по първи стълб, ако не знаем какви ще бъдат общите средства. средства. Ще бъде трудно да кажем какво ще съдържат политиката за развитие на селските райони, без да бъде ясна общата рамка на средствата. Ще бъде трудно да определим какви ще бъдат правилата за финансирането, без да знаем какво ще финансираме, т.е. за какво говорим. Съвсем ясно е, че това е един път, който трябва да изминем заедно. Заедно с многогодишната финансова рамка, нейното преразглеждане. Има нещо обаче, което ме притеснява. Все още по хармонизирането на старите регламенти и Лисабонския договор не върви добре не върви също така добре изключването на споразумение, като че ли ще има едно налагане на едната тема над другата. Това не е положително, според мен, и няма да забърза процеса на реформа. Първо трябва да разгледаме Лисабонския договор и записаните там елементи и след това съдържанието на реформата. И накрая искам да изразя едно свое желание. Иска ми се съдържанието на регламента за финансирането на ОСП да доведат до едно по-добро използване на средствата, както и реформа на механизмите за санкциониране. Защото много често определени държави от Европейския съюз имайки предвид миналото, би трябвало да доведат до едно намаляване на единните ставки. Благодаря. Bene, grazie, Adesso... Благодаря ти, Джованни. Сега започваме е, с първия кръг на дискусията. Давам думата на двама министри, след това на двами, двама членове на Европейския парламент. Започваме с земеделския министр на Белгия, господин Орел, и след това давам думата, ще дам думата на българския министр, господин Найденов. Имате думата, господин Сабин. Merci beaucoup, Благодаря. Благодаря, Пауло. Искам да благодаря за организирането на тази среща. За първи път организираме среща в такъв формат и това показва е, колко важно е нашите дискусии да са общи, тъй като всички заедно взимаме решение. Няма да влизам в подробности, но искам да подчертая някои положителни елементи. Е, вече имаме конкретни предложения. Това е добре. Второ, някои от мерките са положителни например, мерките за младите селски стопани, макар че те не са достатъчни, но са в добра посъдка. Също така, спешните мерни до сега, такива мерки ни липсваха при кризата с млечните продукти и други кризи. Др... Има мерки, които също позволяват на организациите, на селско-стопанските производители да се обединят, за да преговарят по-лесно. Има обаче и някои негативни елементи – преди всичко, и това е най-същественото, при, след нашия анализ на текста, установихме, че няма никакво упростяване и няма засилена прозрачност. Напротив, тук, това е нещо като лазания, както говорихме в съвета, различни пластове, които се смесват, но всеки случай няма упростяване упростяване. И е, мерките, които се предлагат на държавните членки в това отношение, не са приложими. Ние в Белгия ще загубим много, защото нашите сълски стопани са едни от най- производителните. И има специфика на различните райони, различните страни, които не е отчетена. Друго, друг отрицателен момент е принципа на зелено селско стопанско. Ние смятаме, че предложените екологични мерки са твърде сложни, твърде скъпи и трябва да се предвиди по-голяма гъвкавост. Четвърто негативно предложението да се остави, систем, изостави системата с квотите за захарта от 2015 година. започна реформа през 2005 година. ние не сме против изоставането на квотите, но не толкова скоро. По отношение на втория стълб, споделяме голяма част от целите. Има и мерки, с които не сме съгласни, например по отношение на районите в неблагоприятно положение. Верно е, че текстовете са технически и за това трябва да разполагаме с по-конкретни и точни цифри, е, които да подплатят предложенията на комисията, да видим как това се разпределя по държави членки. И накрая за нас липсва един съществен елемент в предложенията на комисията. Няма никакъв надежден инструмент за борба с един бич за производителите и за потребителите, а това е изключително високата нестабилност на цените. Вие знаете, че Белгия ще участва с много положителни нагласи в дух на конструктивност в дискусията. Благодаря. Благодаря, Сабин. Мирослав Найденов, министър на замеделието на България председатели, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Бих искал в началото да благодаря за тази възможност и най-вече на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и полското председателство Комисията, заедно да обсъдим тези значими реформи, които ще поставят основата на бъдещата обща селскостопанска политика. Ще се опитам в рамките на няколкото минути, с които разполагам, да се спра на някои от основните предложения и да направя своя коментар по тях. Първо, по отношение на директната подкрепа на фермерите, озеленяване и тавана на директните плащания, както и схемите за специфична подкрепа и сближаване. Това, което мога да заявя е, че директните плащания имат важно значение като средство за подкрепа на дохода на земеделските стопани и са жизнено необходими поради спецификата на земеделието. За реализацията, разбира се, на тези амбициозни цели, поставени пред общата селскостопанска политика и за справяне с сериозните предизвикателства пред съвременното земеделие е необходимо да бъде осигурено адекватното ниво на финансиране. Справедливото разпределение на подпомагането с директни плащания както между държавите членки, така и между фермерите е важен приоритет в започналата реформа и като очакваме един от основните резултати на реформата да бъде справедливото третиране на всички фермери на територията на целия Европейски съюз, независимо в коя държава членка те се намират. Осъзнаваме, че предложеният метод за коригиране на по-низките нива на директни плащания е стъпка в правилна посока, но сме убедени, че е необходимо прилагането на по-амбициозен подход за по-бързото и съществено намаляване на различията в нивата на директните плащания. Съществен напредък за постигане на конвергенцията е получаването възможността за плащанията за България и Румъния да достигнат пълния си размер на националните си тавани още през 2014 година, вместо през 2016 година. Получаването на пълния размер на директните плащания през 2014 година би представлявало сериозна подкрепа за земеделските стопани в България и Румъния и знак за тяхното равнопоставено положение на общия европейски пазар. По отношение на зеления компонент на директните плащания, прилагането на зелен елемент в директното плащане има своята обосновка, но предложеният дял от 30% е прекалено висок, а 7% екологично насочени площи е необоснован. Следва да се даде повече гъвковост при определене на дела му, за да могат държавите членки да адресират специфичните за съответната страна екологични проблеми и нужди. По отношение на схемите за специфична подкрепа, Оценяваме високо запазването на възможността за прилагане на доброволно, обвързано с производството подпомагане в отделните сектори, като то ще позволи подобряване на съотношението между плащанията в секторите на растениевъдството и животновъдството, както и подкрепа на други сектори със специфични проблеми. По отношение на тавана на директните плащания, подкрепяме въвеждането на таван на директните плащания като средство за по-справедливо разпределение на подкрепата но имаме резерви по отношение на предложения прак от 150 хиляди евро и смятаме, че той трябва да бъде завишен. При прилагане на тавана държавите членки трябва да имат гъвкавостта да вземат решение спестените средства за мерки по първи или втори стълб да бъдат използвани. По отношение на предложената гъвкавост между двата стълба считаме, че е необходимо да се фиксира еднакъв процент, възоснова на националното решение да се допуска до 10% прехвърляне между двата стълба. И един особено важен за нас въпрос, това е референтната 2011 година. Изказваме притеснение от предложението на комисията подход при въвеждането на 2011 година като референтна година за кандидатстване през 2014 година. България, за разлика от старите страни членки на Европейския съюз, има потенциално допустима за подпомагане площ, значително по-голяма от текущо заявяваната. В периода на прилагане на директните плащания в страната се наблюдава ежегодно увеличаване на заявителите и тенденцията за нарастване на обработваемата земя, показател по който съгласно данните от Евростат страната ни е на първо място в Европейския съюз и очакваме, разбира се, тази тенденция да продължи. Във връзка с пазарната регулация, интервенции и други инструменти и организации на производителите, и секторните аспекти, България подкрепя запазването на общата структура на инструментите за управление на пазара и счита, че съществуващите пазарни мерки са необходима предпазна мрежа. Според нас всички реално работещи инструменти, които допринасят за пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, трябва да бъдат запазени. И накрая, във връзка с развитието на селските райони и стратегическата рамка и приоритети, количество измерими цели и пакет от инструменти за управление на риска. Okay. Ние подкрепяме, подкрепяме засилването на ролята на иновациите и разнообразяване на възможността за помощ с цел активиране на сътрудничество между селското стопанство и горското стопанство и научно-изследователската дейност в тези сектори, но не можем да подкрепим предложената от Европейската комисия процедура за определене на 5% резерва в изпълнението й. Благодаря. Благодаря ви, господин министр. Найденов, но се извинявам, но зачитането на времето, което е отделено е много важно, за да може колегите да могат да се изкажат, защото има колеги, които трябва да си тръгнат от съданието по-рано, т.е. преди негото свършването. Сега давам думата на господин Алберт Дес и Алберт има думата. Благодаря, господин председател, Дами и господа, министри, господа, дами депутати, трите институции трябва да поемат една много тежка отговорност в реформата на общата селско-стопанска политика до 2013 година. Това засяга над 500 милиона потребители, стотици хиляди хектари обработваема площ. Това засяга всички производители, които ни предоставят пресни земеделски продукти. 40 хиляди работни места. Огромно предизвикателство за Европа. Ние виждаме, че нашето селско стопанство в Европа е много по-устойчиво от бюджетите на някои държави членки. И имам чувството, че селско-стопанската политика а, понякога а, подчертава основните дефицити. Всъщност това не е така. А, политиците мислят от избори до избори докато селското стопанство е нещо вечно. Не трябва политически решения от неексперти да пречат на селските стопани прочетах много внимателно стотиците страници на вашето предложение, 600 страници, и малко съм притеснен, защото на чувството, че това, тези предложения ще увеличат бюрокрацията. Дори според комисията бюрокрацията ще се увеличи. Съгласен съм с едно – в едно с вас. Преди да критикуваме, трябва добре да се запознаем с предложенията защото ако ще критикуваме, трябва да даваме и альтернативни възможности, за да може след това съвета и парламента да намерят разумен компромис в, в, в името на улесняване на труда на селските стопани. Имам чувството, че не се отчита цялото многообразие на селско-стопанските пейзажи в Европа. Ние трябва да запазим перспективността на селското стопанство, да премахнем всички несправедливости, несъответствия и дефицита. <clears throat> Дяба време е тук да се спирам на подробности. Но всички знаем, че дявол се крие в подробностите. Първо трябва да го открием този дявол, къде се намира. Няма да успеем да намерим е, добри начини да свършим реформата при тази криза, ако не сме творчески настроени. Е, не трябва да увеличаваме бюрокрацията. А, моята партия ЕНП ще се бори за увеличаване на сигурността в селското стопанство и за по-добри перспективи за селските стопани. Искаме да имаме достатъчно време да обмислим, за да може предложенията ни да са полезни за Европа. Благодаря ви, господин председателю. Заседанието днес след обяд ще ни даде една възможност по време на този дебат между министрите на държавите членки и депутатите да видим каква ще бъде и общата ни позиция. Министрите може би имат ясна позиция по отношение на предложението на комисията, но е важно да се чуе и становището на Европейския парламент. Не за първи път се обсъжда тази тема в комисията по земеделието на Европейския парламент. Обсъждане многократно, но е важно да има точно такъв тип обмен на становища, какъвто имаме днес. Позицията на Европейския парламент е изложена в нашите доклади и тя ще остане в сърцевината на бъдещата реформа на ОСП. Разбирам, че има определени проблеми около определени въпроси. Голямата част от тези проблеми са ясни за всички, особено що се отнася до бюджета. Парламентът вече се изказа съвсем ясно. Той каза, че не може да приема урязване на бюджета на ОСП. Причината за това е, че ако ние се сме съгласни всички какви са предизвикателствата при нас, от какви инструменти имаме нужда, то тогава е съвсем ясно, че всички трябва да имаме адекватен бюджет, за да отговорим на тези предизвикателства, на тези нови потребности. Това е едно ясно послание и ние ще продължаваме, ние в Европейския парламент, да го повтаряме. Има други моменти, по които част от членовете на нашата комисия не са съгласни. Европейската комисия знае нашето становище. Нищо ново не е това. Говорите вие тук за това, че вземате предвид разнообразието в земеделския сектор в Европа. Не мисля, че е така. Например, ако имате един на плоска а, ставка, то тогава не вземате предвид многообразието и разнообразието на земеделското производство в Европа. Всички трябва да видим как може да се промени този подход, така че да можем да отговорим на конкретните обстоятелства в конкретните земеделски стопанства. Разбира се, че има и много други неща, по които искам да говоря, но накрая ще кажа нещо съвсем конкретно. Днес след обед господин комисаря заяви пред нас, че той иска да има производство а, навсякъде в Европейския парламент. В случая обаче с захарта имаме ясен пример за това как едно много лошо решение може да доведе до изчезването на производство на захар в някои региони на Европа. Така че хубаво трябва да си помислим трябва да разгледаме внимателно предложението на Европейската комисия за захарните квоти 2015 година. Е, в парламента ние вече сме приели позиция, която е против позицията на Европейската комисия. Е, ще видим как ще протече дебата. Трябва да продължават обмените на становища и трябва да направим едно контрапредложение, което да даде възможност за едно бъдеще на този сектор е, и да направи така, че хората да продължават да живеят в селските райони. Защото това става изключително проблематично и ще продължава да става. Надявам се в идните месеци да обогатим дебата, да стигнем до едно съгласие, което в крайна сметка да бъде от полза за ОСП. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на двама министри. Министъра, федералния министр на Германия и след това министра на Испания. Илза има думата. Благодаря, господин председател, господин Савицки, господин комисар, скъпи колеги, представители на съвета и на Европейския парламент. Благодаря ви за поканата да участвам в днешното заседание, организирано от Европейския парламент, от Комисията по селско стопанство. Радвам се, че имаме възможност да обсъдиме важни проблеми с е, колеги министри и колеги от Европейския парламент. Искам първо да наблегна на това, че Германия подкрепя целите на комисията, въпреки, че както някои колеги преждеговорящите подчертаха, има известни проблеми, които, с които не сме, с чието решение не сме абсолютно съгласни. Нека да се спра на някой от тях. Първо, що се отнася до пряки, преките плащания, прилагането на една прозрачна система е нещо, което е много важно, но Нещата трябва да са ясни и от гледна точка на бюджета, и от гледна точка на многогодишната финансова рамка. Що се отнася до преразпределението между държавите членки и вътре, трябва да има много ясни правила Същото въжи, въжи и за разпределението по фондовете, същото въжи и за разпределението на средствата вътре в държавите членки. Нещата трябва да бъдат много ясни и точно да се извършат по точно определени правила. Що се отнася до преките плащания към фермерите, смятам, че нещата трябва да бъдат доуточнени. Това, че има таван на преките плащания е нещо е, недопустимо. Е, минаваме към едно е, производство, което не е свързано с обвързаност е, площи производство. Не смятаме, че това е, е правилната посока. Смятаме също така, че трябва да има и преходен период преди въвеждането на новите системи. Германия счита, че целите на комисията са правилни, но тези цели трябва да се съобразяват с е, необходимостта от осигуряване на продоволствена сигурност и да се обвържат с обезпечаване с енергия и Нека не забравяме, че в момента нашите селско-стопани, селски стопани са подложени на много голям натиск и мерките, екологичните мерки в никакъв случай не трябва да създават допълнителна а, тежест и а, натиск. Що се отнася до развитието на селските райони, необходимо е да има по-добро плат планиране и да се промени начина по който държавите членки предоставят средствата. Повече, по-добро планиране, по-добро, е, повече сигурност, това означава по-добро определяне по много по-ясни критерии и принципи на зоните в е, неравностойно положение е, Е, договорите за партньорство в никакъв случай не трябва да бъдат в ущърп на общите мерки за координиране. И сега се връщам към най-важното опростяването на ОСП. Насърчавам комисията да направи всичко възможно, за да опрости е, процедурите, свързани с ОСП. Предложенията са много недостатъчни и смятаме, че предложенията на комисията всъщност ще генерират бюрокрация вместо обратното. А, а, по, по други въпроси съм съгласна с преждеговорящите и мисля, имам, разполагаме с време и, и съвета и комисията трябва да поработят, за да об, определят новата ОСП. Давам думата на Роза Агелар. Съжалявам, че разбърквам малко реда на изказванията, но просто се съобразявам с времето, с което разполагат всички. Президенте, сеньора и сеньоре депутата. Е- Благодаря, господин председател. Дами и господа министри, скъпи колеги, господа депутати, е, искам да благодаря първо на организаторите на тази съвместна среща. Това мисля, че е едно добро начало. Много добре е да имаме е, форум, където да се срещаме, да обсъждаме, да водим диалог. Испания иска да допринесе за осъществяване на реформата на ОСП, но искаме още в самото начало да заявим каква точно е нашата позиция. Европейският съюз трябва да е, знае, че селското стопанство е стратегически отрасъл. То гарантира продоволствената сигурност цяла Европа. Трябва да подчертаем в това отношение, че Испания ще представи една позиция, която ще бъде подкрепена от всичките и автономни области, от всички асоциации на селскостопанските производители. Според нас предложението на комисията не е взело под внимание някои елементи, които нашият и друг министр, други министри са казвали вече неведнъж и по-специално по отношение на плащанията. Не желаем тези плащания да бъдат намалени и искаме да се отчита многообразието и различните производствени методи, защото едно уеднаквяване ще заплаши е, цели райони. Да, искаме е, производителност, но това не трябва да пречи. Трябва да се постигне до балансирано разпределене и е, да, мерките да бъдат е, и социално справедливи. По отношение на екологичните е, мерки. Да, ние сме съгласни с една екологосъобразна селско-стопанска политика. Това, между другото, вече се прави от селските стопани, които полагат големи усилия за да опазват околната среда и да осъществяват екологичния проект, който им е предложен. Те обаче считат, че е, тези усилия трябва да бъдат възнаградени. Ние не трябва да намаляваме конкурентноспособността и производителността на нашите селски стопани. И както вече ви казах, не сме съгласни с дефиницията активни селски стопани. Тя трябва да бъде подобрена. Освен това, не сме съгласни с комисията, че тук има упростяване. Напротив, има осложняване което ще затрудни селските стопани. По отношение на управлението на пазарите, е, е, инструментите трябва да са полезни, ефикасни, трябва да позволяват едно гъвкаво и бързо действие, особено да реагират на крайната нестабилност на цените на селскостопанските суровини и продуктите трябва да се подчертае принципа на реципрочността. Трябва всички държави членки да, са, да имат равни възможности, равна конкурентна способност спрямо трети страни. И е, е, да се постигне един е, по-добър баланс по хранителната верига. За това трябва да се засили ролята на организациите на селските стопани, на производителите, за да можете да из... не само да си изпълняват договорите, а и да останат конкурентно способни. А за да бъдат конкурентно способно, способни, трябва всички да са поставени при равни условия. По отношение на развитието на селско-стопанските райони, тук не, е, не сме напълно съгласни. Смятаме, че трябва да се постави ударение върху нововъведенията, върху информацията и да се запазят размера на а, инвестициите в инфраструктура, за да се задържи селското население в тези райони, да се гарантира качеството на живота и да се а, осигури наистина устойчиво развитие дори тези райони да станат толкова привлекателни, че да, да, да, да привличат нови селски стопани или. И смятаме, че мерките са недостатъчни, включително мерките за младите. Младите трябва да са сигурни, че селското стопанство ще им позволи професионална реализация, процъфтяване и непременно трябва да се предвидят мерки специално за младите, както и да не забравяме ролята на жените. Не можем да приемем едно предложение за реформа, в което няма нито ред за ролята на жените в селските райони, в селското стопанство. Затова в началото отвърлихме предложенията на комисията. Смятахме, че липсваха твърде много елементи и че те по-скоро ощетяват селско стопанството, особено в Средиземноморския басейн и не отчитат неговото многообразие. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Джордж Лайн, тъй като е ред на депутатите, след това на заместник председателя Войчевовски. Джордж, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на полския министр от съвета. Това е една отлична възможност трите институции да заседават заедно и да започнат да разсъждават е, по предложенията на комисара Чолуш. Производството на храни, продоволствената сигурност, чисто политически, сега е на преден план, имайки предвид колебливостта на цените последните 45 години на хранителните продукти. Многократно обсъждано това тук в нашата парламентарна комисия. И основните предизвикателства, нарастването на населението, нарастването на търсенето на храни все по-малкото ресурси, по-малкото вода и така нататък, всички те оказват своето въздействие. Тоест това е фонът, на който трябва да преценим дали тези предложения, които се правят тук, ще придвижат напред или назад европейското земеделие. Когато говорим за това дали реформите отговарят на предизвикателствата пред нас и разработват един нов земеделски модел, който да бъде по-ефикасен във всички отношения, смятам, че отговорът е не. Те са едно добро начало, много добро начало, но те не отговарят на основните потребности, а те са свързани с една необходимост от по-конкурентна, по-устойчива е, замеделска секторна политика на Европейския съюз. Разпределянето на средствата. Предполагам, че държавите членки или поне част от тях смятат, че това не е много добра система, но разпределението между фермерите, макар че ще има сериозни проблеми от промяната от исторически плащане и плащане на исторически данни на единица площ. Смятам, че това ще създаде проблеми, защото има държави, където още се ползва старата система. Така или иначе, аз приветствам новия фокус, който е даден върху научните изследвания и иновацията, както и целенасоченото отпусване на преки плащани, особено активните земеделски стопани. Макар, че не е много ясно какво означава активни, какво е определението и какво определение ще дадем. Също така приветствам възможността преките плащани да бъдат насочени към необлагодетелствени облагодетелствени райони, защото е много важно за медалското стопанство да признае, че съществуват такива райони. Също така приветствам така нареченото озеленяване или зелените практики при преките плащания. Това е много важно. Ние подкрепяме идеята. Проблемът обаче е свързан с подробностите, защото идеята е добра, но спецификата вече е по-сложна. сега си мисля, че чисто и просто сте въвели едно кръстосано съответствие и сте го нарекли по друг начин. А ние имаме нужда от нещо по-ефективно, по-ефикасно, енергийно, ефективно и ниско въглеродно земеделие. Предложението, според мен, на комисията е едно добро начало. Институциите трябва да работят заедно, за да надграждат на една такава платформа, да създадат един такъв нов модел за меделие, който е много важен за бъдещето и изгонителните предложения, които бяха обявени от Европейската комисия, всъщност според мен са първата стъпка. И е, всички работейки заедно, се надявам, ще подобрят пакета, за да можем да бъдем на равнището на предизвикателствата, пред които е изправен света и да можем да изхраним нашето население. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Заместник председателя Войчевовски. Три минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Има много положителни аспекти в предложенията на, на комисията. озеленяването в скавички, подкрепата за малките стопанства, известни аспекти на пряките плащания. Аз съм единствения докладчик от новите държави членки, който е работил по преките, е, по проблемите свързани с преките плащани. Има много разлики между новите и старите държави членки. Не винаги, защото защото нещата са са, са, са, са така отминалите. Когато се срещнах с полските фермери, им казах, че имаме добри и лоши новини. Добрите новини са, че ще има преки плащания и те ще бъдат увеличени, но лошата новина е, че не се знае кога ще стане това. Съжалявам, че няма представител на Дания тук, защото те ще поемат председателството. И за да не, да не говоря само за Полша, ще, ще приведа примера на Дания и а, Литва. една нова и една стара държава членки, а, които имат горе-долу еднакво количество обработваема земя, еднакви площи и пря, пря, пряките помощи за 2014 ще бъдат следните. Дания ще получи 942 милиона, докато е, Литва 340 е, милиона, а като имате предвид, че обработваемите площи са съпоставими. По-късно Дания ще получи 909 милиона и а Литва 458, т.е. наполовина през следващите години. Защо? Защо? Дали Дания е а, планинска страна? Не е вярно, не е така. В а, условията в Дания са чудесни, те са дори по-добри, отколкото с условията в Литва от гледна точка на обработване, обработване на земя. Дания не трябва да си наваксва и за закъснението, дължащо се на дълги години комунизъм. Не, Литва трябва да наваксва своята, своята изостаналост. Какво означава това? Това означава, че има дискриминация дискриминация, която по принцип е забранена по силата на член 18 от договора за, на Европейския съюз. Аз, не, аз не, не, не обичам в, в формулировката постепенно премахване на не, неравнопоставеността. А, защото когато ние, бях, ние станахме членове на, на Европейския съюз през 2004 година, се каза, че това ще стане най по-късно от 2013 година, а всъщност кога на практика ще бъде, ще бъде премахната тази дискриминация. И така че всички тези мерки трябва да бъдат за целия Европейски съюз, а не за част от него. Чехската република, Петър Бент и след това министъра на Порту... министърката на Португалия. Господин комисар, дами и господа, депутати, скъпи колеги, бих искал първо да благодаря на колегите, които организираха това заседание, за възможността да обсъждаме тези важни проблеми. В а, Чехия ние сме кавалери и съжалявам, че взимам думата преди дамата, но а, сега искам да се спра на важните проблеми. Ост Важно за нас е ОСП да бъде прозрачна, опростена и да няма допълнителна административна тежест, като време ОСП се превърне в конкурентна, по конкурентоспособна политика. Но струва ми се, че в някои, някои от предложенията целят точно обратното. Първо, преките плащания в новата, новата система трябва да се основава е, на едни нови мерки, които според нас въобще не, не са мерки за упростяване, а точно обратното. Ние смятаме, че системата за един, е, единно плащане беше много по-проста. Е, Чехия Разбира, че комисията е полага усилия за е, превръщане на политиката в по-зелена политика, но това трябва да стане на доброволен принцип и трябва да се мерките да бъдат е, пропорционални. Господин комисаря, спомена, че не може да се увеличават площите обработаема земя в Европа, но същевременно трябва да произвеждаме повече и по-качествено. Да, добре, но съще, същевременно не смятаме, че смятаме, че 7% за площи на Угър всъщност са противоречие с това а, предложение. За това смятам, че трябва да постигнем някакъв, да потърсим някакъв компромис. А, и както казах и на заседание на съвета, ние не приемаме това предложение. Ние също така не сме съгласни с мерките, които не, по, не почиват на, на много строги е, правила, защото това води до повече бюрокрация. Що се отнася до втория стълб и развитието на селските региони, за нас това е приоритет и смятаме, че е, фондовете трябва да вземат предвид а, а, нуждите на отделните региони. Обаче оказва се, че а, това няма да е така. Аз бих искал да бъда оптимист, но мисля, че трябва да бъдем реалисти по-скоро. Смятам, че трябва да имаме една нова стратегическа рамка за развитие на селските региони, които и да има хармонизиране на начините по който ще се е, разходват средствата. Ние приветстваме гъвкав, гъвкав, гъвкавостта, когато става дума за определяне на приоритетите и ние считаме, че наистина е необходимо да има по-добра конкурентно способност, но също, но също временно трябва да се подобрят условията за живот на селските стопани и да се създадат допълнителни работни места. Бих искал а, да ви благодаря още веднъж за възможността да обсъдим този проблем и очакваме да продължиме едно тясно сътрудничество, както между министрите, така и с другите институции. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега министър от Португалия. Благодаря ви. Добър ден на всички. Първо, искам да кажа, че за мен е огромно удоволствие да бъда днес сред вас и част от това тристранно заседание между Комисията по земеделско стопанство на парламента, съвета и комисията. Съвсем накратко искам да изложа позицията на Португалия по основните елементи на предложението на ОСП по отношение на преките плащания. Позицията на Португалия отговаря на идеята за хармонизиране на плащанията между държавите членки. Смятаме обаче, че тази хармонизация, това сближаване трябва да бъде паралелно. Какво имам предвид по това? В отделните държави членки, както и между тях в същото време. Тоест, предложенията а, пред нас не се струват нито справедливи, нито достатъчни. Освен това, смятаме, че критерият, който се прилага към корекцията, трябва да бъде същия, един и същ за всички. Според нас, работваемата земя е тази, която трябва да се взема предвид и това е основата, в крайна сметка, която използва и Евростат, която излиза със своята статистика. Сега по зелените практики или озеленяването в кавички, ние гледаме положително на идеята за увеличаване на екологичната устойчивост на земеделието. Смятаме обаче, че трябва да има по-голяма гъвкавост, по-голяма възможност за адаптация, т.е. трябва да се вземат предвид конкретните характеристики на отделните страни. Това се отнася най-вече за средиземноморското земеделие и различните модели, които се използват тях. Смятаме, че зелените практики трябва да бъдат доброволни, т.е. това трябва да бъде един плюс трябва също така да видим какви са критериите за правоучастие е, по отношение на направеното вече в много държави членки, включая и Португалия, по отношение на екологичните практики. Мерките за малките земеделски стопани и упростяването сега. Смятаме, че предложението на Европейската комисия е много положително и сме убедени, че първият елемент, цифрата 5%, е прекалено сложна, много трудно може да се приложи на практика. Докато вторият критерий, свързан с а, угърта, а, според нас е положителен. Това показва ангажимента на Европа към тип земеделско стопанство, което да може да отговаря на предизвикателствата пред този сектор в бъдеще. Сега стигам до пазарните механизми. Тук съвсем накратко ще се спра. С други държави членки, предполагам, смятам, че трябва да отидем по-нататък по отношение на веригата продоволствената врига, за да може да има по-добро разпределение и преразпределение. Освен това, подобно на Европейския парламент, смятаме, че трябва да преразгледаме млечните квоти, т.е. да се опитаме да ги запазим, както и правата за засаждане на лузя. Втория стълб – развитието на селските райони. Там смятаме, че механизма за управление на риска, който предлага Европейската комисия е положителен – това е особено важно за държави като Португалия, където климатът е много нестабилен и непредвидим. Смятаме, че мерките за производителските организации също са една положителна крачка напред. Обедени сме обаче, че трябва да се отиде дори по-нататък и трябва да се направи възможно предоставането на по-голяма подкрепа за сливане на вече съществуващи организации. Сега, по отношение на конкретни мерки е, които ще окажат въздействие най-вече върху Португалия, като например мерките за подкрепа на поливането и поливните системи. За нашата страна трябва да кажа, че много често имаме суша, както казах, много се променя климата. За това е много важно да предоставим повече мерки за поливане и поливни системи. Те са жизненно важни, ако искаме земеделското стопанство да бъде екологично устойчиво. И наистина накрая приветстваме Европейската комисия за значимостта, която придава на една силна ОСП, която да ни даде възможност да разнообразим нашите мерки и да станем по-конкурентно способни. Благодаря ви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 Според нас реформата върви в правилната посока. Трябва да е, отчитаме потребността от устойчиво развитие, усилията за адаптация към промените в климата, увеличаване на селско-стопанското производство. Е, трябва да обаче е, да се е, даде и една регионална ориентация на селското стопанство пред конкуренцията на глобалните пазари. Някои казват, че трябва да се увеличи производството, но когато знаем какви количества понякога а, се изхвърлят, защото не могат а, да бъдат изкупени, какво ще стане? 50, ако, ако увеличим производството, 55% от производството ще се изхвърля, така ли? Някой тук а, споменаха проценти, освен това не е лошо да се обясни какво точно се разбира под озеленяването, мерките за екологизиране на селскостопанската политика. Трябва ОСП да отчита не само нуждите на производителите, но и на потребителите. Не трябва да се връщаме все към историята – а, няма да намерим добро решение, ако а, в държавите членки а, не беше, ако не бе, бъде намерено ключ за правилно разпределение между държавите членки. Защото имам чувството, че само за малък процент от селските стопани а, ползват. Да, трябва да се гарантира един баланс по хранителната верига. А, трябва да мислим а, конкретно, например, за млекопроизводството. Знаем, че там имаше сериозна криза. Либерализацията не доведе до желаните резултати и трябва да засилим мястото, ролята на селските стопани по тази верига. Съгласна съм с подхода на комисията, понятието активни селски стопани. Не може обаче да зависим 80-90% от внос на белтъчни е, храни. Аз съм за гъвкавост, да, но не трябва да жертваме в името на гъвкавостта, околната среда или устойчивото развитието. Трябва да се намери точния баланс. И тук се обръщам към колегите, министри. Ще ми се държавите членки да се ангажират да финансират с достатъчно средства общата селско-стопанска политика. Комисията може да даде някаква ориентировачна цифра, но бюджета се гарантира от държавите членки и те трябва да дадат достатъчно средства, за да може тази политика да си заслужава. Господин Руб, Рубик. Paldies, priekšsēdētāji. Благодаря, господин председател. Дискусията е много интересна и много ползотворна, струва ми се. Ние често обсъждаме проблеми, свързани с развитието на ОСП след 2012 година, но за първ път обсъжданията ни са така обширни и задълбочани. А, важно е да ни ограничаваме нашето обсъждане само с като изразяваме надежди или искания. Моята политическа група счита, че ост ОСП не включва, новата ОСП не включва достатъчно социални е, мерки. Смятаме, че промените, реформите ще е, засегнат много от малките супанства. В... Е, много важно за моята страна Латвия са преките плащания за малките стопанства. Това но подобно е положението и в Естония, и в Литва. Ние получаваме само 30% от преките плащане. Някои ни казвате, не се тревожете, след 2012 година ще получавате около 50%. Тоест, след, след 10 години членство в Европейския съюз, Латвия ще получава не повече от 50% от пряките плащ, плащания. Така че не, не смятам, че хората много ще се радват на това, нашите граждани е толкова ще се радват на това. А, а, и И моите избиратели, и аз самия се питам. След като ще се увеличат средствата в фонда за приспособяване към глобализацията, защо тогава, господин комисар, вие и цялата комисия трябва някак да вземете мерки, за да могат за да, за, за, за, за да могат средствата отпуснати за нашите фармери да се увеличат, защото как да се увеличи производството. А, и от друга, от друга страна как да се създадат работни места и в сектора при, при подобен подход. Така че много ви моля, вземете предвид нашите проблеми за грешности. министъра на Гърция, господин Скандали. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που ήταν αναγκασμένος να μείνει στην Αθήνα. Аз ще се изкажа от името на мой министър, който за съжаление няма да може да присъства. Искам да ви благодаря за това, че организирахте това заседание. То е в един много важен момент. Подобни дебати могат да бъдат много полезни, защото те могат да ни помогнат да разработим едни политики, които да отговарят на истинските изисквания и на гражданите, и на фермерите. Всички ние разбираме колко е важна ОСП, независимо от най-добрите усилия на Европейската комисия, трябва да кажем, че предложенията като че ли не отговарят на истинските желания на фермерите в Европа. И нека да започна сега с бюджета. Има амбициозни цели, които са заложени и живеем във времена на бюджетни ограничения. Ако погледнем какви са предизвикателствата пред земеделското стопанство в Европа, трябва да не забравяме, че това е единствената политика, при която има намаляване на общите средства, т.е. има економии. Що се отнася до а, общото, общата подкрепа а, за тази политика. Не бива да забравяме кризата, която оказва своето въздействие и върху държавите членки, и върху целия Европейски съюз. И ако погледнем економическите санкции, това ще бъде наистина пагубно. Няма да помогне на държавите членки, които ще страдат от тези санкции да се развиват напред. Според мен промените трябва да бъдат дългосрочни, а не внезапни. Те трябва да бъдат постепенни. Преките плащания. Те трябва да водят до по-голяма гъвкавост и по-голяма ефективност и ефикасност, така че да не загубим големи части от замеделието си. Регионализацията, тя в чисто социален план е би трябвало да бъде справедлива и да бъде насочена към конкретните изисквания на замеделието в конкретните региони с много ясни, но и гъвкави критерии. Обща стопанска политика трябва да съдържа в себе си цяла серия а, стимули за екологично развитие, които да бъдат разбираеми и които могат да бъдат прилагани от всички сектори, независимо от това а, кой сектор и кой регион ги прилага. Що се отнася до изискванията към фермерите? Те трябва да бъдат реалистични, така че да не им пречим да озеленяват в кавички е, земеделието в максимална степен. Не бива да забравяме, че те вече имат цял списък неща, които трябва да зачитат, да спазват, стандарти на които да отговарят. И макар, че може би мерките са положителни, може би са добри, ако те трудно могат да бъдат приложени, ако изглеждат страшни, то тогава те ще послужат е, повече за спирачка, отколкото за стимул. Необходимо е по-голяма целенасоченост. Това е една предпоставка, ако искаме европейския модел на фермерство да продължава. Един модел с биоразнообразие, един модел с малки и големи холдинги или земеделски стопанства, за да може унези, които работят на трудни, в трудни райони, на по-неблагодарна земя, да получат съответните средства. Що се отнася до залагането на максимални стойности? или тавани. Добиват от това, защото ще си извлече полза от всичко това. Та средствата, които дойдат от това, трябва да отговарят и на настоящата система на модулиране. Трябва да видим как точно ще сработи това на практика. Поставя се фокус върху активното земеделие. Държавите членки трябва да насърчават активното земеделие за да има активни фермери и да се вижда тяхното присъствие. Що се отнася до разпределянето на средствата? Разпределянето на средствата не трябва да оказва отрицателно въздействие върху настоящото състояние, а то е стабилно състояние. Не бива да забравяме, че има нужда и от солидарност. Има част от нашата общност, земеделските стопани, които имат нужда от по-голямо, по-ясно подпомагане от други. Що се отнася до методите за управление на кризата или пък до стабилизиране на пазарите и цените или пък инструментите за по-доброто функциониране на продоволствената верига, трябва да кажа, че те са задължителни, ако искаме да имаме една жизн, един жизнеспособен сектор и фермерите искаме да и те наистина да могат да получават добри доходи. Виждате, че нещата сега се усещат много остро и предложенията може би съдържат положителни елементи, които се движат в правилната посока, но имаме е нужда от повече. Според мен пътят напред ще бъде труден. Имаме нужда от а, ясни мерки, но с помощта на добра воля и за дружни усилия ще имаме една политика, която ще даде едно по-добро бъдеще на фермерите и заобщо целият земеделски сектор в Европа. Благодаря на представителя на, на съответната държава членка. Сега Ирландия. Саймън има думата. Uh, um, Chairman, President. Благодаря, господин председател, господин комисар. And MEPs. First of all, can I say um, that I really welcome аз много се радвам че се свиждаме. Сега съм министър, преди години бях европарламентарист и затова приветствам увеличената отговорност, която бе дадена на Европейския парламент за намиране на едно решение, което да бъде приемливо за всички. Говоря за реформата на ОСП. Този диалог всъщност е началото на един дълъг процес, който се надяваме ще доведе до един резултат, който да бъде от полза на всички държави членки. В крайна сметка тук става дума за реформа на земеделието в целия Европейски съюз, за да може да имаме устойчивото интензифициране на производството на храни в целия Европейски съюз, за да се произвеждат повече храни, от които има нужда не само Европа, но и целия свят. Това обаче трябва да бъде направено по такъв начин, че да опазваме околната среда, в която отглеждаме храни. Знам, че е ограничено времето ми, за това искам да говоря по конкретните предложения, които направил господин комисаря. Първо, що се отнася до разпределението на средствата между държавите членки. Знам, че това е много чувствителен въпрос за някои държави. Аз трябва да кажа, че ние в Ирландия приветстваме прагматичния метод а, на Европейската комисия, за преразпределение, но трябва да кажем ясно, че тези средства, този метод трябва да се прилага за средствата по първи а, стълб, преките плащания, а, но, що се отнася до парите по втори стълб, нещата вече трябва да стоят по-различно. Затова ние трябва да водим разговори и по първи стълб, и по втори, преди да дадем общото си съгласие. И според мен това е много важно и комисаря не бива да го забравя. Що се отнася до разпределението на средствата в държавите членки, когато се определят националните суми, това е най-трудният въпрос за моята страна. Един, предложението, което се базира на единно плоско плащане е, или плоска ставка, ще бъде голям проблем и за моята страна, и за много други страни, които имат разнообразни системи за производство, които имат една историческа основа, при която винаги сме, произвежда... сме подкрепяли производство при предишните системи или режими на плащания по ЕВСП. Така че преминаване от една система в една съвсем различна, една система, която се основава на е, съответна площ, и много често ще плащаме не самите фермери, на самите фермери, а на онези, които притежават земята и всъщност ще им плащаме на хектара, не на производство. И това ще окаже огромно въздействие върху производителността и производството на храни. Това трябва да бъде преразгледано и трябва да се даде възможност на държавите членки да имат достатъчно гъвкавост, за да дадат те е, съответни отговори, които да отговарят на техните национални специфики. Трябва да имаме, разбира се, една система на Европейската комисия, която да одобрява конкретните решения в отделните държави членки, за да не се нарушават правилата за конкуренцията или пък тези за общия пазар. Но не можем да налагаме един модел на всички за тези плащания, като имаме предвид разнообразието в държавите членки. И ще имаме много големи трудности да приемем един такъв модел. Смятам, че държавите имат нужда от гъвкавост. Независимо дали това ще бъде в в правилата или в принципите, които Европейската комисия ще даде на държавите. Смятам, че този подход трябва да бъде прият и по отношение на зелените практики. Аз подкрепям това, което правите в сферата на така нареченото озеленяване, и, и че искате Европа да бъде водеща, водеща в света за ниско въглеродно производство на храни, за висока ефективност и ефикасност. От друга страна обаче, както знаете, е много трудно да се дадат правила, които да бъдат приложими и за една страна в Средиземноморието, и за една страна в Скандинавския регион, където има съвсем различни сезони, съвсем различни култури и начини на производство. Затова ми се иска Европейската комисия, като използва един простичък метод, като например да даде едно меню с различни опции, които да изберат съответните държави, след това това да бъде одобрено от Европейската комисия и винаги да има едно предложение дефолтно, ако съответните държави решат да не приемат гъвкав подход. Що се отнася до младите фермери, приветствам това, което правите с тях, господин комисар. Там мерките трябва да бъдат задължителни и трябва наистина да подсилим ритъма, за да можем да подкрепим младите фермери в ранните им години. За съжаление, само 7% от фермерите в Ирландия са под 35 годишна възраст и това трябва да се промени и това може да стане само с предоставяне на подкрепа. Сега, по отношение на втори стълб, трябва яснота за преразпределението на средствата и подходът за разходването на средствата, според мен, е правилен ако се даде един ангажимент за модернизация, иновация, производство, устойчивост и екологично организирано производство, това би било добре. Ние сме за такива мерки, както и програмите за модернизиране на фермите. Защото по този начин ще дадем възможност нашите ферми да отговарят на предизвикателствата. Сега подкрепата на пазара и управлението на кризи. Мисля, че там сте прав по отношение на предложенията които публикувахте. Говорите за запазване на интервенциите, на месте на пазара, както и складовите възможности. Иска се Европейската комисия да може по-бързо да отговаря на кризи в продоволствения сектор. Последните 6-8 месеца имаше такива кризи и видяхте, че не можа да реагира Европейската комисия достатъчно бързо. Мисля, че имаме добра отправна точка аз знам, че Ирландия за първита половина на 2013 година ще бъде председател на съвета и ще има много работа през тези първи 6 месеца. Очаквам с търпение да работи с комисията, с Европейския парламент и с съвета, за да се опитаме да стигнем до е, компромис, който бъде приемлив за всички. Благодаря ти, Саймън. Сега давам думата на депутатите, казва председателя. Първо давам думата на господин Агню и след това госпожа Магинес. Агню, 3 минути. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на озеленяването в кавички, защото фермерите в, Европ... в Великобритания вземат решения, които са тяхен ущърп. И така те, те, те са решили да, да, да, не, да не подписват договори с а, правителството, които да включват екологични аспекти. А, те или ако те подпишат подобни договори, това, това ще бъде всъщност само едно допълнение към онези 7%, които смят, вие смятате да, е, постав, да, да се поставят под угър. Що се отнася до биологичните ферми, ако те, те, те, те биват изключени от тези условия, защо те да могат да се радват на, на подобни привилегии, а не другите? Струвам, що со... в момента стопанствата под 200 хектара не, не подписват договори, докато в за, за да се съобразят с тези мерки. Тези, в крайна сметка, тези фермери трябва да разделят своите, своите стопанства на различни стопанства и, и в крайна сметка, може би, това въобще не може да бъде решение. Така че аз мисля, че аз мисля, че аз мисля, че трябва да се прераз, преразгледат таваните и да се увеличат на много повече, отколкото 500 хектара. Смятаме, колко ако оставиме 7%, да речем, обработвамата земя на угър. В никакъв случай няма да се подобрат екологичните условия, но при всички случаи ще се, ще се, ще се увеличи е, глада в света. Така че. Също така съм съм малко загрижен от състоянието в страните, които ще поемат председателството скоро, като, например, Кипър. Аз бях неодавна в, в, в, в Кипър, но на няколко стотици, стотица километри видях само два а, трактора, така че не съм убеден, че а, Кипър е на. А, а, сълскостопанско развита страна и че решенията, които ще се вземат под кипърско председателство, ще бъдат за благото на английските фермери. Госпожа Мангинес. Благодаря, господин председателю. Е, това предизвикателство, което чухме, ще бъде последвано от следващо, но ще продължа най-вече да говоря за преките плащания, защото точно това ме интересува. Е, вече над два часа се слушаме един друг и думата гъвкавост, като че ли всеки един от министрите спомена, от тези, които са се изказали. Така че явно Европейската комисия, господин комисаря явно струша внимателно, трябва да да има предвид, когато говорим по детайлите на предложението. Защото идеята да наложим един режим на плащане, който да бъде единен за всички, за такъв кратък период от време, като че ли не е идеята на, замедели, на министрите на земеделието тук, които се занимават с конкретиката в държавите членки. Надявам се накрая да излезем и с общ график и е, да е ясно какво ще бъде напрежението и какви ще бъдат графиците за постигане на съгласие. Приветствам, господин комисар, е, защитата, която правите на своето предложение. Искате това на 1 януари 2014 година да е готово и отново трябва да кажа, че да, може би ще бъде трудно да се направи всичко това, но трябва да се опитаме наистина да работим в такива рамки, с такива срокове. Но казвайки всичко това, казаното господин Лавия по отношение на бюджета, би могло да окаже въздействие и най-вероятно ще го направи върху графиците. Така че преди да си тръгнем от тук, може би ще е добре отново да глажем нещо по този въпрос, за да видим дали е, върват добре дискусиите. Господин комисар, най-вероятно си спомняте, че аз е, е, говорих за, не за бюрократична тежест, а за зелена тежест. Това беше термин изкован от мен. Част от вашите предложения, според мен, ще дадат допълнителна бюрокрация, най-вече по екологични мерки. Както чухте, част от министрите казаха същото както и част от депутатите. Едва ли искате да се случи нещо такова, пък и Европейския парламент по никакъв начин няма да позволи това да се случи, защото ние постоянно говорим за бюрокрацията, а пък и фермерите изключително много се оплакват от това. Те имат нужда от по-голямо упростяване. Сега предложенията за озеленяване. Част от колегите в парламента се притесняват от това, че има голяма конкретика и че са много прескриптивни тези мерки. Като че ли се опитваме микроменеджмент да направим а, на ниво държава членка, дори и на ниво земеделско стопанство. Отново това трябва да бъде преразгледано, за да може да разширим разбирането за зелени практики. В моята страна, Ирландия, има над 40 нюанса на зеленото и ми се иска тези предложения да направят земеделието по-ефикасно по отношение на използването на ресурсите, по-екологосообразно, по-защитаващо и опазващо водите, което е отвъд и над трите конкретни мерки, които предлагате вие. За определени държави членки това въобще пък може да не, се, да, е, да не е приложимо. Така че точно тук трябва да има промени. И накрая. По отношение на преразпределението на плащанията между държавите членки и така нататък, знаем, че е трудно. Няма обаче да бъде трудно, ако бюджета не беше проблем. И ето тук всъщност се връщам на казаното по-рано. Трябва да е ясен бюджета, който ще отиде за нашите фермери. Не бива да забравяме също така, че когато се занимаваме с преразпределение, трябва да са ни ясни и последствията. Особено в държавите членки, но и между държавите членки. Трябва да са ни ясни различните становища около масата за преговори, защото трябва да се постигне съгласие, независимо какво е положението в конкретните държави членки. Затова се радвам, когато всички казват, че ще имаме по-задълбочени отношения, за да разрешим тези конкретни въпроси. Защото хората ни слушат тук този дебат слушат и те се опитват да планират фермството си дори след 2014 година, да продължат да бъдат земеделски производители. Имаме и потребители, пък, които се вълнуват от цената на продуктите, от ам, екологичната им съобразност. Така че благодаря на всички. Това е особено важна част от постигането на нашите цели до заложените крайни срокове. Благодаря. Благодаря, Мариан, казва председателя. Сега давам думата на трима министри. Започваме с а, италианския министр, господин Роберто Росо, който е поддържавен секретар. След това ще дам думата на Литва и Латвия. Роберто има думата. Скъпи колеги, първо искам да благодаря на Пауло Декастро и Марек Савински за това, че организираха изключително а, важна среща, което чуваме и трите гласа, трите институции. Имаме основна задача и тя е да създадем една нова ОСП, която да има възможност да се изправи пред предизвикателствата на бъдещето. Опитът от миналото показва, че европейските земеделски производители имат, възможно, е, имат нужда да бъдат по-конкурентоспособни на световния пазар. Те искат опростяване, с по-малко бюрокрация да бъде процеса на земеделско производство. За да постигнем това, обаче трябва да се случим вниманието си върху земеделските стопанства. Предложенията, които прави Европейската комисия, като че ли обаче не върват в тази посока. Комисията предлага преки плащания, които са много сложни, дори въвеждат нови тежести за земеделските производители и липсва всякаква гъвкавост. Ще ви дам един пример. Например, мерките за озеленяване и зелените практики. Те са много тежки и за самите е, производители, много трудно ще се спазват и в крайна сметка едва ли ще дадат до опаса на околната среда. За това искам да кажа, че постоянно липсва конкретна възможност за осъществяване на контрол върху конкретните неща, които се правят. Защото не може първо да искаме някакви неща, след това дори не можем да ги контролираме. Например, използването на пестициди или други такива. А, сега, преките плащания във всяка една държава членка. Дори и в а, този случай не се разбира какво има предвид предложението. Тя пречи на държавите членки да бъдат гъвкави а, в разпределянето на преките плащания към производителите. И накрая трябва да кажа, че цялата тази структура, която е свързана с преките плащания, трябва да бъде опростено, за да може да няма допълнителни тежести нито за предприятията, нито за който и да бе от друг и да се даде по-голяма субсидиарност на държавите членки. Сега за пазарните мерки. Последните години промените в цените наистина показа, че ОСП не дава възможност да се подкрепят производители, които да могат да реагират на конкретните кризи. Затова трябва да имаме повече кораж. Необходими са по-ефикасни мерки, за да може е, доходите на земеделските производители да бъдат опазени. За да се постигне един такъв резултат обаче, трябва да дадем стимули на земеделските производители да могат да предлагат те своето производство, както и да подобрим цялата продоволствена верига. Трябва да има по-голяма проследимост, както и ясни етикети на продуктите, за да можем да се щим от интересите на многонационалните фирми, особено от американски происход, които много често дават производство без ясен происход. Що се отнася до втория стълб? Той ще бъде много важен за подобряване на конкретно способността на предприятията и на иновациите. За да се постигнат обаче тези цели, е необходимо да се упростят действащите норми. Предложението на Европейската комисия обаче върви точно в обратната посока, защото дава една по-сложна система, която е много далече от потребностите на конкретните стопанства. Искам също така да ви припомня и един друг проблем, който беше свързан с средствата за държави, които имат регионални програми при едни такива държави, като Италия, има нужда от финансова независимост, т.е. гъвкавост, за да може да се отпускат съответните средства на регионално ниво, защото някои държави нямат такива и в крайна сметка се оказва, че тези, които са централизирани, получават повече средства, останалите, които не са толкова централизирани, биват наказвани. трябва да говорим също така и за финансовата перспектива. Трябва обаче да подчертая, че Италия смята за не приемливо, което и да е решение, което говори за разпределяне на средствата на базата на площ, земеделска площ в държавите членки, което не се вземат предвид производството, работата, както и всички други е, фактори, както и цената на живота. Ще бъде драматично наистина, ако качеството, ефикасността на производството бъдат жертвани само е, заради площ. Ние не можем да приемем такъв метод. Diamo la parola adesso al ministro dell'agricoltura della Lettonia, Laimotta Strajuluma. Chiedo scusa per la pronuncia. Ministra Lettone, prego. Augsti godātais priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, augsti godātie. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господа министри, дами и господа депутати. Приветствам организирането на подебен форум, където можем да споделиме мнения относно ОСП. Латвия смята, че промените в ОСП отиват в положителна насока, но има и няколко принципа, които не можем да подкрепиме. На първо място – проблема свързан с преките плащания. Нека да цитирам няколко, да посоча няколко цифри. А, а, сумите изпла, изплатени в Латвия ще бъдат много по-малки, отколкото в старите държави членки. И ако, разбира се, разходите в моята страна са по-различни, отколкото в други страни, но въпреки всичко, считаме, че показателите, които се използват за определяне на размерите на сумите трябва да вземат предвид спецификите на отделните държави членки и да бъдат съобразени с тях. Според изчисленията на комисията, само 6 са страните, които получават пълния размер на преките плащания. А, бих подкрепила казаното от ирландския колега и да кажа също така, че не можем да се съгласиме с а, 5% предложени от а, комисията. А, защото по този начин няма да можем а, в никакъв случай да решим проблемите, с които се сблъскваме. Така че смятам, че трябва да има много по-равноправно третиране на отделните държави членки в рамките на ОСП. С министъра на Литва Господин председател, дами и господа, смятам, че конкурентоспособността и рав... справедливото третиране трябва да бъдат основните принципи, на които да почува... почива реформата на ОСП. за да постигнем нашите цели, да осъществиме и да осигуриме изпълнението на спецификите на европейския селско-стопански модел, трябва да разполагаме с необходимото финансиране. Като, като, като същевременно осигуриме обществените а, производството на обществена услуга, която може да предложи замеделието и същевременно осигуриме развитие и напредък на селските региони. Ние смятаме, че подходът трябва да бъде справедлив към всички държави членки, за да не се получи една а, Европа, която се движи с различна скорост напред. Ние вече в продължение на 7 години продължение на 7 години бяха налоги, наложени временни и преходни мерки, т.е. нашите селски стопани трябваше да се конкурират с останалата част от Европа при неравностойни условия. А, аз а, бих се позовала и на а, казаното от полския колега и сръв, сравненията, които той а, посочи относно преките плащания. И сега някои други съображения. Имаме, изпитваме известни съмнения относно а, мерките за озеленяване в кавички и отделянето на 30% от средствата за това. Ние, ние, см, см, ние не смятаме, че трябва да има тавани или прагове за финансиране на екологичните мерки. Бихме искали също така да да приветстваме насърчаването, създаване на фермерски асоциации, да, да Приветстваме това, че ще се, даде, ще се даде предимство на така наречените активни фермери и че ще се подпомагат малките е, стопанства, но трябва да има строго определени правила за това. Колкото до разпределението на средствата, те трябва да бъдат е, е, основани на обективни критерии Що се отнася до пазарните правила и предвид е, летливостта и нестабилността на пазарите, смятаме, че създаването на е, фонд за подпомагане в случай на криза е добра мярка и да се и че трябва да се пред, пред, предприемат и допълнителни мерки за стабилизиране. Но има някои мерки, които ние не можем да подкрепим, както и други колеги, включително и премахването на захарните квоти от 2015 година там, на, така. Господин Спиро Званели. Е Благодаря ви. Искам да приветствам тази нова и изключително полезна за всички нас инициатива. Няколко коментара по отношение мерките за по-зелено селско стопанство. Смятам, че трябва да се отчитат различията между отделните региони в Европейския съюз. Защото има райони, където се е, практикуват традиционно селско стопанство, използват се естествени торове и това трябва да се запази. Защото подобно земеделие е екологосообразно и допринася освен за опазване на околната среда и за борба срещу промената в климата. Защо тези традиционни методи на производство да не получат някакво целево финансиране по линия на така наречената зелено селско стопанство. По отношение на разпределянето на финансовите помощи между държавите членки, особено в такива тежки периоди, като сегашния, сегашния нека да, не, е, да се отчитат ограниченията, които книзата налага на някои държави членки, кое, което може да засегне и е, развитието на селските региони. Нека да се отчитат економическите а, трудности. По отношение на финансирането по втория стълб, разпределянето и финансирането на спешни резерви е необходимо да се вземе под а, внимание изключителната финансова тежест, която ще понесат южните страни по отношение на селското стопанство. Съгласни сме да се вземат мерки за управление на пазарите за повече под прозрачност и за упростяване на административните процедури, защото те засягат цялото селско стопанство във всички региони. Благодаря. Благодаря, Спиро. Сега още трима министри министъра на Люксембург Роман Шнайдер е след това Джим Пей, заместник държавен секретар в Великобритания и Слот Саймън, министър на Словакия. Господин Шнайдер, благодаря. Господа председатели, господин комисар, дами и господа депутати, скъпи колеги, искам първо да благодаря на председателството за организирането на тази среща. Ние всички си даваме сметка, че ОСП трябва да се развива, за да отговаря на новите предизвикателства, да гарантира интересите на гражданите и да гарантира продоволствената сигурност. За, за тази цел трябва да имаме достатъчен бюджет. Смятаме, че разпределенето между държавите членки трябва като, да става като се интегрират първия и втория стълб, за да може да се постигне едно справедливо разпределение. Както и в миналото, ние имаме воля да постигнем споразумение – Искам да направя няколко бележки. По отношение на плащанията ще припомня, че за Люксембург преките плащания се използват за подкрепа на селските стопани, за компенсиране на по-високи производствени цени в Европейския съюз и на второ за подобряване на обществените блага, които се предоставят от селското стопанство. По отношение на мерките за околната среда, смятаме, че те не бива да се включват в по-голяма степен в системата на преките плащания. По-ефикасно е да се прилагат целеви, конкретни някакви екологични програми, които да отчитат и регионалната специфика е специфика. Предложението 7% от обработваемите земи да станат екологични, според нас е непропорционално, несъразмерно и противоречи на принципа на продоволствената сигурност. Подкрепяме мерките за младите селски стопани. А по отношение на специалния режим за дребните производители, ние сме за доброволен принцип. Предложенията на комисията ще увеличат административната тежест за селско-стопанските ферми, предприя... Е, малките предприятия и националната администрация. Е, трябва да са доуточнят и понятията активен селски стопанин, озеленяване – освен това да се предвиди някаква приемственост предишния период. Установихме обаче, че наистина няма намаляване на административната тежест, особено по отношение на процедурите за одобряване на програмите за развитие на селското, селските региони, за мониторинг, контролни проверки. Освен това, партньорството, предвидено с научните среди, няма да упрости административните процедури, особено за малките страни. Освен това, трябва точно да се определят зоните, които са в неблагоприятно положение. Според нас, за момента праговите стойности е, е, е, и целият списък не отчитат всички трудности, с които се сблъскват средните стопани. По отношение на управлението на пазарите, подкрепяме предложението да се запазят мерките за наместа и частното складиране като предпазни мерки. По отношение на винаро-лозарския пазар, трябва да се е, предвидят, е, могат да се, може да се помисли за мерки за стимулиране на отрасъл. И съжаляваме, освен всичко друго, че няма предложение а, за меко преминаване към периода на премахване на млечните квоти след 2015 година. Моля ви, спазвайте времето. Джим Пейс, е, Обединено кралство. Uh, Много ви благодаря. Искам да благодаря на всички, които участват в организирането на дискусиите днес след обяд. Изключително полезно е да обменим становища. Искам да подчертая, че Обединеното кралство иска да участва в а, тези дискусии, независимо колко продължителни ще бъдат те. Явно всички имат различни становища за продължителността на дебатите, но е важно да имаме едно ОСП, който да отговаря на изискванията на бъдещето. Голяма част от предложенията на Европейската комисия приветстваме, особено гъвкавостта, която се въвежда по втори стълб както и ангажимента на господин комисаря към научните изследвания, иновациите, както и мерките свързани с тях но докато господин комисара, както и много други, съвсем а, ясно подчертаха потребността да се увеличи производството през едните години, според мен като че ли това не е отразено в предложенията, които се правят. Няма никакво отражение на това какво означава и какво ще се случи или какво се е случвало последните 2-3 години, когато цените на храните нарастваха. Голямата част от тях, не всички, може би. Продължава да нараства търсенето и в световен мащаб и ще видим, че тези цени ще продължават да се увеличават. Да, ще има колебливост, но така или иначе ще се движат нагоре. И това трябва да бъде ясно отразено в нашата ОСП. Да не говорим само за това колко пари средстваме, а, из, разходваме, извинете, а къде ги разходваме, за да а, отговорим на промените. И да видим къде всъщност е трябвало да разходваме средства по по-ефикасен и ефективен начин, за да подпомогнем фермерите в Европа, да станат те по-новаторски, да станат по-конкурентоспособни, да могат да се възползват от тези повишаващи се цени, които очакваме и в бъдеще, понеже ще има все по-голямо търсене търсене. Искаме също така да има по-голям фокус върху втори стълб, тъй като това е механизма за подпомагане на фермерите, да им помогнем да станат по-конкурентни способни, по-новаторски. Смятаме също така, че втори стълб е най-ефикасното и ефективно място да се засилят зелените практики на ОСП. Поне това направихме в Обединеното кралство и го правим вече няколко години. Ако искаме да имаме по-зелен втори стълб, то това трябва да бъде с една добавена стойност за данакоплатеца. Тоест, данакоплатеца да плаща за нещо повече, а не само за това, което плаща сега. Трябва да бъдат нещата и простички. Например, господин комисар съвсем ясно заяви, че тези 7% не са угър. Той го казвам, в членството стане на съвета. Не въвежда угърта. Аз го приветствам а, това, защото при увеличаване на търсенето на храни би било грешка, но много фермери не могат да отделят 7% земи е, за това, защото много земеделски стопани имат земя, която включва и гори, включва и езера и така нататък. Тоест, откъде ще ги намерят тези 7%, ако няма откъде да ги намерят? А, явно, ако ще са 7%, трябва да извадят дори плодовита земя от производство. Затова не подкрепям това предложение и смятам, че не трябва да има и максимални стойности или тавани. А, това ще доведе до погрешен път. Съвсем ясно е, като слушам колегите, че идеята за сближаване е, за, в определена държава членка вътре в нея не е приемливо и се надявам Европейската комисия да изтегли това предложение. И накрая одобрявам всички коментари, които бяха направени днес за опростяване, което всъщност е нещо, което всички искаме. Това е една благородна цел, но си мисля, че тези предложения в настоящия си вид не водят в тази посока. Благодаря, казва председателя. Благодаря господин Джим Пейдж. Сега господин Саймън от Словакия. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu. Aj... Благодаря. Първо искам да приветствам организирането на дискусия по тази тема. Министрите, на такъв етап на подготовка рядко се оказват в Европейския парламент за дебат. Но от името на Словакия трябва да кажа, че проекта за реформа на ОСП е малко разочароващ за мен. Смятаме, че не е достатъчен, не елиминира в достатъчна степен дисбаланса между отделните държави членки и не увеличава ефикасността, ефективността на земеделското производство. Прекалено голям фокус се слага върху зелените практики, което пък води до екстензификация на земеделието. Постигането на целите на ОСП, особено зелените цели, не се гарантира с тези мерки. Затова Словакия има възражения по различни елементи от предложената реформа. И един коментар в началото. По единния пазар трябва да има еднакви правила за всички. Да, защото пазарът е единен. Обаче не се прилагат единни еднакви правила при оценката на подпомагането на отделните конкретни държави. Как искаме да имаме по-голяма конкурентоспособност на глобалния, извинете, на световния пазар, докато като се състезаваме един с друг вътре в Европейския съюз и имаме различно ниво на подпомагане към отделните държави за една и съща стока. Както чувате, се подават различни помощи, например на Дания и на Литва. Така че имаме проблем при оценката. Седем годишен преходен период, според нас е достатъчен. 30% от средствата за зелени практики, 7% за угър. Това ми се струва, че не отговаря на изискванията за по-голямо производство. Точно обратното. Тези 30% за зелени практики ще бъдат контрпродуктивни и ще доведат до допълнително увеличаване на цените на храните. За това си мисля, че тази мярка трябва да получи по-нисък процент и това да бъде доброволно начинание. Също така сме против въвеждането на тавани или максимални стойности и подобно на колегите, аз не съм съгласен с това. Надяваме се Европейската комисия да ревизира това предложение е, да не държи на тези максимални стойности, защото налагането на такива максимални стойности при плащанията противоречи на конкурентоспособността. Сега, определението на активен фермер. Ние приветстваме едно такова начинание, но трябва да помислим дали 5% от приходи от земеделие всъщност е достатъчно, за да наречем един фермер активен. Трябва също така отново да помислим дали това е амбициозно достатъчно амбициозно. Смятаме, че поне 30% от приходите трябва да идват от земеделие, за да бъде един фермер активен. Говори се за отмяната на определени на системата, схема за единни плащания на площ. Не. Според мен така ще въведем по-големи осложнения. Как ще подкрепяме младите фермери? Как, ако тези, които кандидатстват 2011 година, ще получават плащания, които а, ще се основават на референт на година 2011. Т.е. нито един млад фермер няма да получи подпомагане, защото той тази референтна година започва своята работа. В новите държави членки младите фермери се увеличават като брой и ако заложим референт на година 2011, няма да има е, възможност е, да се създават е, малки ферми от млади фермери. Не сме съгласни да се отмени да се отменят квотите за захарта. Имаше едно заседание в съвета, където ни бе казано, че това няма да има отрицателно въздействие върху Европейския съюз, докато тази година видяхме какво е отрицателното въздействие. подкрепяме доброволните плащания, искаме да увеличим от 10% дела на 20-30%, за да се постигне целта на ОСП, а тя е да се произвежда храна като основна цел. Благодаря, казва председателя. Сега е ред на депутатите. Господин Полсън има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на бих искала да, да благодаря на всички депутати. Ще изчакам малко, докато си сложите слушалките. Що се отнася до втория стълб? Там предложенията са отлични и са многобройни. Но Струва ми се, че няма никакви предложения, свързани с ролята на жените и по-специално на младите жени, които биха работили е, в стопанствата. Знаете, че е много трудно за жените да, да могат да намерят своето място в е, селските стопанства без помощ. Сега, целта е да ОСП да стане по-зелена. Добре. Целта всъщност и, как... и това, което трябва да направим, струва ми се, е, е в дългосрочен план селското стопанство и горското дело да станат е, да, да могат да се самозадоволяват, за да могат да произвеждат енергия, като да използваме, например, екскрементите на животните. И, по, и по този начин а, да а, пестиме из, твърди горива и да изхвърляме по-малко емицици. Но голяма част от предложенията са по-бюрократични, отколкото зелени. Фермерите ще искат да, да получават помощи, които да компенсират разликите с цените на пазара. Но нека нещата да бъдат упростени, нека да бъдат а, улеснени, нека фермерите бъдат възнаградени за усилията, които правят в областта на екологията и е, на продуктивността. Сега давам думата на Ари Костинен, министър на селското стопанство на Финландия и след това на румънския министър. Ари Костинен. Благодаря, Пауло. Уважаеми колеги, уважаеми евродепутати, искам да благодаря на организаторите на това заседание. Това е една отлична възможност за сътрудничество между институциите. Искам да повдигна три въпроса. Първият. От името на Финландия искам да заявя, че законодателното предложение на Европейската комисия създава една добра основа за по-нататъчни дебати по отношение реформата на общата скососпанска политика – ние се присъединяваме към трите основни цели на Европейската комисия – устойчиво производство, устойчиво използване на суровините, природните ресурси и справедливо земеделско развитие. Земеделието трябва да бъде устойчиво навсякъде в Европейския съюз. Тези цели, заложени от Европейската комисия, могат да бъдат постигнати по един по-простичък начин от начин, който предлага самата комисия. Контролът и мониторингът създава проблем. Системата се осложнява, а всъщност би трябвало, поне така твърдим, да се опростява. Искат опростяване и администраторите на системите, както и на фермерите. Сега, прякате плащания към фермерите. Подкрепям предложението на Европейската комисия за постепенно изравняване на различните различия в отделните региони, както и единна плоска ставка. Приветствам и предложението на комисията за преките плащания. Предложението е изключително важно за региони, където разходите са високи. Финландия също така приветства предложението за а, зелени плащания в системата от преки плащания. Трябва обаче по-внимателно да разгледаме предложенията, за да не налагаме допълнителна административна тежест. Имайки предвид ситуацията в Финландия, приветстваме предложението на Европейската комисия за един голям пакет за политики за развитие на селските региони. В бъдеще трябва да поискаме упростяване на подготовката на програмите и тяхното изпълнение. И накрая, що се отнася до регулирането на пазара, комисията е обърнала внимание на управлението на кризи, но премахването на захарните квоти до 2015 година е нещо, което не можем да подкрепим. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Валерио Табара. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor parlamentari. Благодаря ви. Господин председател, скъпи колеги, ваше превъзходителство, ние смятаме, че това е изключително важно заседание, защото по този начин ще се обсъдят един изключително важен сектор, жизненно важен сектор, най-вече за бъдещето. На първо четене проблемите изглеждат много сложни. Европейската комисия ни предостави отлични документи, които показват каква ще бъде нашата политика до 2013 година. Това е много важно, защото така се отваря един път за търсене на решения на сложни проблеми които вземат предвид различните характеристики на отделните държави членки, като се има предвид конкретиката на земеделското производство в нашите страни. Говоря за специфики не само на национално ниво, но и на регионално и местно ниво изискванията на земеделското производство в бъдеще ще бъдат сложни, защото производството няма да бъде насочено само към предоставянето на продоволствие, а и предоставяне на суровини на индустрията, както и енергия, която да идва от възобновими енергийни източници от изкопаем характер. Замеделието предоставя едно качествено производство, което обаче трябва да бъде и количествено достатъчно, за да може да имаме и достатъчно доходи за фермерите, както и да се грижим за терените и екологичните условия. В същото време не бива да забравяме и изискванията и потребностите на потребителите. Ето това са двете страни на медала. От една страна имате един производител, който от друга страна е и потребител, който се възползва от производството. Разглеждането би трябвало, на това предложение трябва да бъде едно разглеждане в дълбочина. Най-вече обаче трябва да се занимаем с преките плащания. В някои държави преките плащания са много по-низки от средноевропейските такива. И предполагам, че ще намаляват с тези предложения още повече. След това, по зелените практики, тези практики е, говорим за институционален анализ на тези предложения, защото тук може би ще се дове... стигне до увеличаване на бюрократичната тежест. По отношение на преките плащания на големите земеделски стопанства, говори се там за намаляване, но това може да застегне едни стопанства, които предоставят голямо производство, които работят, които работят при високи стандарти и дават големи количества храни Що се отнася до овощарския сектор, не мисля, че постигнането на съответния процент, който заяви комисията за групиране на малки производители, ще бъде постигнато. Трябва да се погрижим най-вече за малките земеделски стопани. Надяваме се да се увеличат тези 5000 а не хиляда. Тоест, да не, да не даваме на младите хиляда, а пет хиляди евро. А, говорим за млади земеделски производители, които искат да участват в европейски кооперации. Процентното увеличение на таваните или максималните стойности за плащания. Обща организация на пазара налага поддържане на едни е, организации, които да дават възможност за е, износ и особено, що се отнася до птиче месо, както и телешко месо, както и млечни продукти. Трябва да обърнем внимание на това какво ще случи на европейския пазар, ако искаме да елиминираме квотите за захар през 2015 е, година. Не бива да забравяме, че изменихме общата организация на пазара съвсем наскоро, така че постепенно трябва да увеличим квотата от 5% годишно, за да стигнем до цялостното премахване на тази квота. Това обаче трябва да стане постепенно. Също така, трябва да насръчим използването на мед в училищата. И най-вече за малките деца и за възрастните. Що се отнася до млякото? Съществува един много важен аспект при общите преговори, за да се стигне до а, договори за продажба. Поддържането на интервенция на пазара трябва да съществува като една предпазна мрежа, както и проекта Мляко в училище. Това са инициативи, които се ценят високо. Също така трябва да продължи подкрепата при кризи на пазара. Насърчаването на дребните предприемачи, почти пълното премахване на посредниците. Трябва да насърчаваме също така фирмите с по-малко от 5 служители. Румъния високо цени предложенията на Европейската комисия. Много ви благодаря и искаме да продължим също така да подкрепяме такива предложения. Благодаря ти, казва председателя. Приключихме с изказванията на министрите. Ще дам думата на представителите, които бяха изпратени от министри, които не можаха да участват. Много ви моля да спазвате времето, защото 25 минути ни остават. Сега давам думата на депутатите. Благодаря, господин председател. Когато започнахме обсъждането на ОСП, всички бяхме един от нощи, що се отнася до целите, факта, че ОСП трябва да бъде по-справедлива, по-гъвкава, по-прост, по-упростена, по-зелена. А сега сме на етапа, в който трябва да разгледаме конкретното предложение, пред внесено от комисията и тук вече проличават разликите в становищата на различните страни, различните министерства и включително и разногласия между депутатите. И това ме тревожи, защото тук в ако тук в тази зала, заедно с асоциациите на фермерите, синдикатите, е, ние не можем да намерим някакво съгласие, което бихме могли да предоставиме и да бъде прието от фермерите, то тогава значи, че нашите фермери и нашите е, потребители ще се сблъскат с огромни проблеми в бъдещите. Затова ви приканвам да бъдете по-компромисно настроени, да бъдете по-отворени към предложенията на другите. Защото ако е, не успеем да постигнем съгласие, ще се върнем към към, е, към миналото и ще се стигне до там, където стигнахме е, що се отнася до предоставяне храни на, на най-бедните. Тоест, ще загубиме битката и просто няма да можем да разполагаме с тези средства. Сега давам думата на а, а, представител на Австрия. Две минути. Благодаря. Господин, председател, господин комисар, благодаря за поканата, за възможността да говорим тук с колегите министри и евродепутати за бъдещето на общата сълско-стопанска политика. Смятаме, че предложенията на комисията са много добра база за преговори но са необходими още промени, за да се постигне един наистина добър резултат. И предвид а, краткото време, което остава, ще направя само няколко коментара. Първо, по преките плащания. А, тук в предложението това е изключително променено и това е нещо съвършено ново за редица държави членки, включително за Австрия искам да отбележа кое е важно за Австрия. Ние искаме опростяване. Затова говориха доста министри. Искаме опростяване на административните процедури. Предложенията на комисията за въвеждане на конкретни специфични премии ще услужат системата. А това противоречи на първоначалната ни цел да създадем една по-проста система. Например, премиите, които се предвиждат за зелените мерки, системата на контрол и санкциониране, те са много сложни, е, особено по отношение на преките плащания. Защо да няма една основна премия и премия за зелени усилия, които да се е, слеят и селските стопани да отговарят на двете условия. Ние обаче настояваме за гъвкавост, за да може да се отчитат специфичните условия в различните държави членки. И селското стопанство в Австрия, например, е изключително разнообразно и премиите в сегашния си вид могат да отидат за лудо. Искаме повече гъвкавост. По втория стълб ще кажа, че държим особено на него. Разбира се, Австрия е за устойчиво селско стопанство, но искаме добро финансиране и добра законова рамка, която да позволи да постигнем добри резултати. За развитието на селските региони също не трябва да се създава допълнителна административна тежест. По отношение на общата организация на пазара, Австрия смята, че предложенията са в правилната посока, но не сме съгласни с премахването на захарните квоти. Искаме те да бъдат запазени. И накрая. Изключително важно е да се упрости системата за бъдещето на общата селско-стопанска политика и Австрия много ще допринесе в дебат. Благодаря сега френското правителство, френския министр Ерик Алан. Благодаря, господин председател. Е, тъй като наистина няма време, направо по същество. Пакета е една интересна база за преговори, която обаче според Франция трябва за съществено да се промени, да бъде, стане по-проста, по-гъвкава и да отчита повече субсидиарността по регламента за преките плащания Франция подновява подкрепата си, обявена през 2010 година за справедливо и постепенно разпределение между държавите членки, отчитащо бюджетните ограничения. Изоставането на историческите препратки, изближаването вътре в държавите членки ни харесва, но този процес трябва да остави по-голяма субсидиарност на държавите членки, защото селското стопанство в тях е изключително различно и предложенията в момента в този вид на комисията не ни удовлетворяват. Зелените мерки, това още от началото се подкрепя като принцип от Франция, но условията на този етап не ни задоволяват. Те са твърде и ненужно бюрократични и не са последователни, както и не отчитат за затрудненията и реалността в селските стопанства. Франция внимателно ще е, следи е, развитието на възможността на е, комбинирани плащания до 2014 година. Подкрепяме предложението на комисията за ефикасни и, е, инструменти за регулиране на пазарите, и за подобряване на функционирането, особено мерките предвидени в случай на криза, които ни се виждат изключително положителни. Ще направим всичко възможно да бъдат подобрени още повече. Искам обаче да се спра на две, е, два конкретни е, въпроса. Първият е, е укрепването на е, способностите на производителите да преговарят. Предложението на комисията ни, ни задоволява. Защото няма да позволи реално да се укрепят колективните организации, да се концентрира предлагането. Това беше споменато и ние много внимателно ще следим в преговорите как се развиват нещата в това отношение. Втори момент. Е, в производството на захар Франция не може да приеме прекратяването на квотите през 2015 и предлага те, това да бъде, те да бъдат продължени до 2020 година. По развитието на селските региони под претекст да се увеличи ефикасността и рационалността на разходването на бюджетите, комисията усложнява системата а, так, трябва да имаме прости, а, е, е, проста система, за да, да, да благоприятстваме е, регионите в по-тежко положение. И, както казаха и други говорещи преди мен, искам да а, подчертая и аз, че липсва реална, реално упростяване, по, особено по отношение на преките плащания и въпреки съветите, препоръките на съвета от 2011 година. И тази дискусия ще има смисъл само ако ОСП разполага с достатъчен бюджет. Това, което комисията предлага днес е един абсолютен минимум. Благодаря. Продължаваме с представителите на естонското правителство. Катрин Пун има думата. Jah, aitäh. Mul on au olla siin благодаря, господин председател. За мен е чест, че присъствам на този на това първо историческо заседание от името на естонския министр на правителството, искам да подчертая две неща. Естония приветства факта, че може да, да участва в обсъждане на, на проблема, свързан с преките плащания и приканва към а, много по-голямо справедливо разпределение на преките плащания в следващите е, години. Също време, но ние не можем да се съгласиме с, сроковете, които се предлагат. Ние смятаме, че Естония трябва да получава около 90% от средните за Европа плащания. Смятаме също, също така, че в следващия бюджетен е, период преките помощи трябва да, да се увеличават а, е, и економиите да не бъдат в ущърп на развитието на селското стопанство. Благодаря много. Благодаря ви, че спасихте времето. Колеги, малко по-бързо ще ви моля да говорите. Сега ще дам думата на господин Костингер за изказване, депутат. Благодаря, госпожа Костингер. Дами и господа, аз съм убедена, че продоволствената сигурност е обществено благо. И потребителите трябва да бъдат в центъра на дебата на ОСП. Много повече, отколкото в миналото. Разгледахме предложението на Европейската комисия за околната среда, за устойчивостта. Е, разбира се, че това е необходимо. Искаме това да продължи да съществува като измерение, но не искаме от друга страна и да преоткриваме топлата вода. Нека да видим какво работи добре, какво може да бъде надградено, какво може да бъде разширено. Не искаме да има революция. Искаме еволюционен подход. Процента за угър би бил революционен. 7% угър. Особено Вижте какво се случва последните години. Например, препарцелирането на земята, поземлената реформа. Тя се случи последните години и 7% угър ще бъде много трудно. Особено като си има предвид, че сега парцелите имат различни граници, отколкото те имаха в миналото. Поплаках се колегите от бюрокрация. Това трябва да се има предвид, особено като се имат предвид зелените мерки. Смятам, че не бива. Всъщност, има цяла серия от правила за кръстосано съответствие и си мисля, че трябва да направим така, че нещата да не се осложняват допълнително защото цялото ни реноме пред потребителите, пред земеделските производители зависи от това. Те са хората, които биват засегнати, от които и да е правила, за които говорим. Трябва да има партньорство между фермерите и Европейския съюз. Трябва да има ясни правила на играта, за да може те да бъдат спазвани. Когато говорим за зелените практики втория стълб, това трябва да бъде изключително важно. По отношение на екологичните програми, замеделието, ако има държави, които са справили добре в миналото, не бива да ги ощетяваме, не бива да ги наказваме поради реформата на ОСП да на повече иновация, да на конкурентоспособност, да на устойчивостта, казваме ние. Фермерите трябва да са готови да инвестират в бъдещето. Когато говорим за земеделското производство, за храните, краят на захарните квоти 2015 година не трябва да е края на историята с захарта, защото захарта е важен индустриален продукт и смятам, че ако работим заедно, можем да намерим необходимите а, компромиси. Сега представителя на Унгария. Господин председател, господин професор, дами и господин господа, според нас е необходима една силна и стабилна ОСП в Европа и ние под подкрепяме много от предложенията, направени от комисията, които считаме, че са добра основа за по-нататъчно обсъждане. Унгария счита, че бъдещето на ОСП е достатък, производството на достатъчно храна в конкурентни условия, но за, за това трябва да има един много здрав и стабилен първи стълб, който да осигурява е, необходимите доходи на е, фермерите, е, като същевременно има достатъчно гъвкавост при разпределението. Е, е, по-нататъчното позеленяване на ОСП е нещо, сред което ние не възразяваме, но трябва да се да се вземат, да, да, да има много ясни правила. Последните години бяха предприяти мерки в тази посока и сега новите предложени мерки трябва да бъдат много ам, внимателно обмислени. Защото трябва да огледаме добре целите и да вземем предвид спецификите на отделните региони и държави. Що се отнася до останалите предложения на комисията, смятаме, че държавите членки трябва да имат по-голям марш на действие. Що се отнася до регионалното развитие, смятаме, че предложените тук мерки са добри, но че упростяването е от огромно значение и за фермерите, и за администрацията, и че комисията трябва да положи много повече усилия за постигането й. И бих искал в заключение да кажа, че Унгария ще, си, ще е, даде своя принос и си, ще си сътрудничи конструктивно с комисията относно бъдещето на 8.5. И сега на последно място представителя на Холандия. Една минута. Благодаря ви. Директно, по същество. Предложенията на комисията са основа за преговори. Но според нас те могат да бъдат по-простички, по-справедливи и по-гъвкави. По-справедливи, защото ние искаме справедливо разпределяне на преките плащания. Принципа равенство и съразмерност трябва винаги да се отчита. И затова сегашните предложения не са приемливи. За Замяна на това може да се предвидят равни проценти <clears throat> за държавите членки и максимален процент, да кажем 4%, като, като би било приемливо. Гъвкавост. Много колеги споменаха за потребността да сме по-гъвкави, особено при връщането на сумите е, и е, плащанията. Но, например, мерките за, е, за околната среда не трябва обаче те да нарушават многообразието в Европа. Трябва да, да мерките да са много по-приспособени към конкретната обстановка, т.е. да не се взимат мерки за опазване на околната среда като самоцел, а, а, а да се обвързват с устойчивото развитие на селското стопанство С интересите на производителите. Съгласен съм с казаното от много колеги, например от Германия и Ирландия, по отношение на младите и както и по отношение на пазарът, на пазарните цени. Съгласни сме с немските, е, немския и испанския колега. Благодаря. Сега шведското правителство Томаш Данман. Так. Tack ordförande. Eh, jag ber om ursäkt om min minister Eskil Erlandssons vägnar. искам да извиня моя министър Томас Далман, но ще се опитам да го заместя. Искам да приветствам тази инициатива, да се съберем всички заедно тук, съвет и комисия и да обсъждаме бъдещето на ОСП предложенията са добра база за преговори като начало. Това е всичко, което имам да кажа. Словения, Вревк. Лего. Ja, hvala. Uvodoma bi se želela v imenu ministra zahvaliti. Много ви благодаря. Първо, искам да благодаря за това, че организирате това заседание. Благодаря от името на моя министр. Преждеговорившите всъщност споменаха основните моменти, които са важни и за нас, а те са свързани с гъвкавостта, по отношение на сближаването, вътре в самите държави членкова, членки. Държавите членки са различни и ако не се вземат предвид е, спецификите им, то тогава въздействието върху отделните стопанства ще бъде огромно. Имаме нужда от гъвкавост. Ние искаме да има изближаване между държавите членки, разбира се, но сме за един подход, при който да е водещ прагматизмът. Подкрепяме формулата на комисията, която ни се вижда и прозрачна, и добра. Съгласни сме и с позицията на Германия. Окончателното одобряване на средствата за преките плащания ще стане възможно единствено и само когато бъде одобрена финансовата перспектива. Важно е за Словения да може да продължи с преструктурирането. Искаме да продължим с работата, свързана с защита на околната среда, както и с развитието на селските райони. Съгласни сме с позицията на Австрия. Унези модели, които се използват за развитие на селските райони, трябва да бъдат взети предвид, не бива да бъдат забравени, трябва да бъдат използвани в бъдещето развитие. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички представители на съответните правителства, които взеха думата. Благодаря на всички министри. Останаха и няколко депутати. Госпожа Каниете иска ли да се изкаже? Не знам дали иска. Да. Добре, и след това Шикерски. Kungs, eh, godātie ministri. Благодаря. Господа министри, господа, господа министри, скъпи колеги, ще бъда много кратка. Ние разгледахме подробно и внимателно предложението на комисията. Нашата ние искаме аз ОСП да бъде конкурентноспособна и в никакъв случай новите мерки да ни затрудняват нейното развитие. Но ако, раз, ако погледнем предложението свързано с пряките, преките плащания, то тогава си даваме сметка, че преходният период на практика се е продължават до безкрайност. Т.е. нашите страни ще продължават да получават по-малко от 50% от средното за Европейския съюз. А това трябва да, да се промени. Латвия не разбира защо. Трябва да чакаме още 13, общо 13 години са да получиме не повече от 50% от преките плащания. които се изплащат в Европейския съюз. А, някои страни получават 3 до 4 пъти повече от нас. Ако този проблем не бъде решен, това ще се отрази върху цялостната конкурентоспособност на европейското селско стопанство. Благодаря ви. Следващият. Реформата всъщност продължава предишните политики. Няма значителни промени. Това трябва да бъде казано ясно. Предложения бюджет не е достатъчен като имам предвид задачите, които даваме на земеделските стопани. Казал съм го многократно и на господин Левандовски, и в пред комисията на парламента, на което съм член. Има спекулации на този пазар. Същото се случи и на финансовите пазари. Въведахме различни агенции за мониторинг, различни други инструменти, които трябваше да подобрят ситуацията. Но в земеделието, като че ли не искаме да има интервенция, това е лошо за земеделието. Необходими са механизми за интервенция, особено, що у нас до зърнените храни, по отношение на някои млечни продукти, защото това ще стабилизира доходите и положението на продоволствения пазар. Политиката за сближаване трябва да бъде разширена и да включва селските райони – трябва да имаме съответни разпоредби, що се отнася до конкретните нива плащания за кохезионната политика. Когато говорим за зелените практики, трябва да подкрепим говед... животновъдите, говедовъдите, овцевъдите, Това е съвсем ясно, особено що се отнася до финансирането. Там нещата са прозрачни. И накрая трябва да има безплатно раздаване на храни, или поне трябва да помислим за това, защото това, което правим, не се разбира добре от обществото. И трябва да вземем предвид последните 50 години а, ОСП, за да знаем как и на къде да продължим. Благодаря. Следващия урат. Благодаря, Sr. Президент, Sr. Comissário, Srs. Министр, caros colegas. Estamos perante propostas Благодаря. Господин министр, колеги, имаме предложения пред нас, които се основават на добри принципи и залагат положителни цели. Казвайки обаче това, когато дебатираме е, по тези въпроси с нашите фермери, е, установихме, че те имат е, и продължават да имат много тревоги. Какво ще даде на нашите фермери възможността да се изправят пред предизвикателствата, например, на договора, който подписахме с страните от Меркосур за свободна търговия. Какво ще се случи с онези, които са натрупали достатъчно средства благодарение на млечните квоти. Решението бе взето 2003 година. Тогава, както знаете, пазара беше много колеблив. Казани се, че ще има саморегулиране на пазарите. В крайна сметка такова нямаше и знаете какви бедствени последици имаше е, всичко това. Сега пък е, ни се казва 2015 година ще настъпят нещата. Какви са обаче новите предложения, които ще дадат възможност на фермерите не само а, да получават някакви остатъци от хранителната верига, а, защото ОСП трябва да придаде значимост на самите фермери и на техните доходи. И това не трябва да бъде. Тези доходи не трябва да бъдат постоянно ощетявани от големите супермаркети. И ОСП точно с това трябва да се занимае. Сега съвсем бързо, наистина, защото трябва да приключим да дам думата и на комисара Чолош, господин Савински, господин Айрес Гарсия и след това Морве. Благодаря. съвсем накратко. Много малко говорихме за бюджета. Много е важно да се знае какъв ще бъде той. Говори се за над 1% от е, брутния вътрешен продукт, но с 1% от БВП как ще покриете помощите за 27-те държави членки? Е, така че трябва да се говори за бюджета, за Квотите са в захарта. Е, след една невероятна реформа в е, страни като моята, е, едно такова рязко премахване на квотите ще бъде проблем. Трябваше да говорим много по-рано за това. В нито една държава членка не са отчетени проблемите. И освен това, според нас, ОСП не предвижда приемственост на поколенията. затова трябва още много да се мисли по предложението panie przewodniczący. Dwie krótkie uwagi. Благодаря. Само два кратки коментари. Днес 3%, от обработваемата площ се използва за произвеждане на биогорива това и много хора смятат, че това води до вдигане на цените. И какво ще стане с тези цени, ако към тези 3% добавиме и 7% на угър? И втория проблем – развитието на селските райони. Много е трудно да оцениме е, стойността на това предложение, без да, без да знаеме какви суми се ангажират и, и по какъв начин сумите ще се разпределят между държавите членки. Е, защото равноправното третиране трябва да бъде един от приоритетите на ОСП. Затова смятам, че трябва да запазиме сегашните е, правила в рамките на втория стълпа, такъв такъв какъвто бе създаден през 2005 година. и също времено не, не можем да приемеме новите мерки за пряко плащане, които според нас не върват, не са в духа на упростяването. По-добре е да запазиме старата система. Благодаря ви, господин Калиновски. Ще говоря унгарски. Някои от мерките не могат да се тълкуват по различни начини. Не Съм съгласна с а, всичко казано от представителя на моята страна преди това. А, полските и литовски, полския или литовския министър се възмутиха а, от дискриминацията спрямо а, бившите комунистически а, страни. И аз също съм възмутена от това, защото а, нашите граждани бяха подведени, бех, беше им казано, че до 2013 година те ще получат същ, същите субсидии, как, каквито получават държавите членки, ако отвориме нашите пазари. Но в един крайна сметка се оказа, че това няма да бъде до 2013 година. Но и, и, и като че ли ОСП е, няма да реши този проблем. В крайна сметка той може да се реши, но тук е, става дума за проблем на политическа воля, каквато е, не съществува. Така че струва ми се, че не трябва да говориме за конкурентоспособност, а да говориме за фермерите и още веднъж повтарям, унгарски унгарски, унгарските фермери, както и всички други, в, в един момент ще, се, ще, се, е, ще направят равносметка дали присъединяването към Европейския съюз е благотворно или не за тях. И когато е, стигнат до резултатите от тази, равносметка, е, ще решат най-вероятно да излезат от Европейския съюз. за за съжаление не, не можах да отговоря на въпросите, защото разполагахме време само до е, половина, но е, но ще, ще, ще, ще, ще очакваме е, вашите отговори по, на вебсайтовете, които надявам, предполагам, че няма да бъдат никак задоволителни. Сега ще получите част от отговорите и затова с удоволствие дам думата на господин Чолаш. Благодаря на комисаря по земеделието за това, че стоя днес с нас тук, за това, че за пореден път показа, че е готов да изслуша всички реакции на всички правителства, както и на евродепутатите. След това ще дам думата на полския представител и накрая и аз благодаря, да, че не имаш думата. Мекси, Пауло. мадам э, Госпожо Морвай, когато човек е член на голямо семейство и трябва да раздели баницата, си да. Е, е, си задава, да, не си задава въпроса дали някой ще вземе малко по-голямо парче, защото всички се радват, че са под един покрив и всички са на масата и ще бъде много по-лошо да е навънка, да не си разделя баницата. Мисля, че е по-лошо да сте навън под дъжда, колкото вътре под покрива, заедно с другите членове на семейството. После, заедно с семейството, ще се види как да се разпредели най-добре баницата. Отчитам разочарованията на тези, на новите държави, но е така. Имаме ограничени ресурси и сме многобройно семейство. И доста държави са в подобна ситуация. Съвсем накратко. Общата констатация, която извляках от днешния дебат, нито от парламента, нито от съвета не чух поставане под въпрос на целите на реформата, нито на основните инструменти. Спореше се по-скоро по тяхното съдържание и адаптацията им. Но по въпроса за преките плащания, плащанията за подкрепа на основните доходи, плащането за екологични мерки, втория стълб, пазарните мерки. Не чух тези предложения да се отхвърлят. Просто се настояваше да бъдат усъвършенствани. Нормално е на този етап в началото на дискусиите, да имате бележки, предложения, но смятам, че базата за преговори е последователна, смислена и в духа на всичко, което комисията е казвала до сега. По отношение на преките плащания се говореше за критериите за тяхното разпределяне. И в това отношение мненията се редуваха от потребността да се отчин, отчете националната или регионалната специфика и да се отпуснат повече преки плащания на някои видове селско стопанство и от друга страна настояването за повече справедливост, т.е. повече сближаване. Така че виждате, тук трябва да се съчетаят две противоположности повече справедливост и същевременно отчитане на особеностите на селското стопанство в някои региони. Смятам, че предложението на комисията отчита двата елемента. Отказвайки се от историческите референции, предлагаме нещо, което може да се измерва. Това е земеделската площ, която произвежда храни и обществени блага, но третираме тази площ диференцирано. Оставаме на държавите членки възможността да определят региони, в които ще предложат еднакви плащания. Държави членки като Италия, Австрия, Ирландия или Испандия или други ще имат избор да определят или е, един цял регион, т.е. държавата членка, където ще, бъде, е, ще има еднакви плащания за цялата държава членка, или ще определят някои региони, в които да се отчете спецификата, ако решат, че има достатъчни и обективни различия за различно третиране на селското стопанство там. Като гледам, че пресата печата в Италия спом... твърди, че разликите между севера и юга на Италия не са взети под внимание, не е вярно. А ако прочетете внимателно текста, ще видите, че е предвидена гъвкавост. Но от нас се иска последователност и прозрачност. Затова сме предвидили такава многостепенна система, както каза Сабина, колежка от Германия, система лазания. защото имаме най-различни стопанства, големи, малки, планински, равнинни, екстенсивно и интензивно селско стопанство, трябва да работим с всичките тези видове селско стопанство, затова се нуждаем от диференцирано третиране – но важното е, че е, механизмите са прозрачни и ясни. Прозрачни са, е, защото ви, може да видите къде отиват парите и защо се дава повече на един, отколкото на друг. Е, проблема с справедливостта и равнопоставеността на държавите членки. Някои твърдят, че липсва политическа воля. Да, може би, може да липсва политическа воля, но ви припомням, че това решение се взема от 27-те държави членки с консенсус, така че тук е въпрос не само на политическа воля, а и на бюджетни ресурси. И още нещо. И то, не за да оправдавам факта, че една страна ще взима винаги три пъти по-малко от друга. Но гледайте не само плащанията, които се отпускат на селските стопани, а вижте какъв е дела на помощите по, по, по ОСП за тази държава членка. И, и каква част поглъща пък на друга държава, която я финансира. Така че трябва да се гледат нещата в тяхната сложност. Като каза Джованни Лавия, трябва винаги да се отчитат и двата аспекта, ако искаме да взимаме правилните политически решения. Изключително важно е да се мобилизираме политически, за да вземем решение до края на 2013 година, ако искаме да сме отговорни, да имам отговорно поведение към нашите съграждани. Защото когато, в момента, в който взимаме решението, ние поемаме много голяма отговорност. И а, а, трябва да намерим и много точните правни основания, за да вземем решение и да постигнем резултат. По отношение на зелените мерки. Тук също а, сме търсили простота и равни справедливи условия за селските стопани. Разбира се, трябва да се отчете гъвкаво, потребността от гъвкавост. С предложението всъщност отчитаме желанието да постигнем резултати на цялата територия на Европейския съюз. Тези мерки се допълват и, за тези повтория а, стълб и всичките усилия, господин Егню, а, които ще полагат селските стопани в областта на околната среда, ще се отразяват и върху това, което се иска от тях по първи стълб. Так, смисъл, че по втори стълб един зеленин получава пари за да засаждането на дървета на някакъв парцел или оставането на треве, за тревена площ, това се отчита в 7% за мерки за околната среда. Тук не говорим за земя на угър. Не, въобще не, не, не е това целта. Но както а, някои казаха, много често има пилеене в а, хранителната промишленост. Много често се случва и пилеене в селското стопанство при сегашната система на преки плащания. С тези 7% се опитваме да се използват земи, които не се обработват, и те да привлекат интереса на селския стопанин, за да ги поддържа. По въпросите за бюджета, Смятам, че комисията е поела своята отговорност, направила е предложение и се, ми се ще комисия, парламента и съвета поне да запазят това, което комисията е предложила. Законодателното предложение на комисията отчита предложенията за бюджет. Сега топката е съвета и най-вече и парламента. И там трябва да се намери решение, за да не се застраши, е, е, да не се постави под въпрос възможността на селските стопани да използват инструментите по ОСП. Мога да ви уверя от името на цялата колегия, комисията, че ще направим всичко възможно да се вземе максимално бързо решение за бюджета. И ще направя и същото за реформата на ОСП. По пазарните мерки казвате, че не са достатъчни. Аз мисля, че сега въпросът е, е да се е, засили ролята на селските стопани в е, продоволствената верига, на пазара, и господин Данта ще трябва да им как да се съчетаят желанието комисия да, да реагира по-бързо и същевременно опитите да се ограничат нейните правомощия. Трябва да решите какво искаме. Искате ли бързо да действаме ние в комисията или трябва да чакаме някой да реши вместо нас, особено когато става въпрос за решения, които са очевидни. По отношение на квотите в различни отрасли, скоро ще представим доклад на съвета и парламента за реформата в производство на плодове и зеленчуци. После за виното. Ще говорим и за винарство и лозарство. Има цял законодателен пакет, готов почти за млекопроизводството. обмисляме преструктуриране на производството на зехтин. Това са все специфични, конкретни отрасли, които трябва да се да са обект на конкретни мерки. И нека да напредваме стъпка по стъпка. По развитието на селските региони, мисля, че сме предложили максималната гъвкавост, оставаме гъвкаво за държавите и регионите, предвиждаме гъвкавост за използване на конкретната специфика на място, за постигане на общностните цели и е, е, има възможност да се вижда как се е, разходват средствата. Не забравяйте, че, е, общат, че селско-стопанската политика е обща. Да, трябва да има субсидиарност, но е, трябва да има мерки за ефикасно използване на парите под, от тази политика. И трябва освен това да решим докъде ще стигнем с упрощ, упростяването защото това може да наруши е, използването, рационалното използване на парите. Мисля, че си даваме сметка, че е необходим компромис, политически компромис, който обаче да не се отдалечава от първоначалните ни цели, защото иначе няма да ни вярват хората. Имаме една общна политика, която ще трябва да е гъвкава, простичка, но и да си има определени изисквания за резултати. Това за сега мога да ви отговоря. Аз лично съм по-скоро доволен от дебата, въпреки различията, които е, се откроиха. Е, мисля, че сме на правилен път. Благодаря ви. Всички имаме. Пардон. Всички трябва да поемеме отговорността си. Така че нормално Нормално е да имаме различни мнения, но също времено всички искаме ОСП да а, отговори на загрижеността на нашите граждани. Надявам се, че успяхме да а, напреднем в дебата. Не знам, искате ли да вземете думата да кажете нещо, господин Свичек? Не, либуме, кире проедре, букса, анагазваме. Да. Съжалявам, че взимам думата за втори път, но мисля, че трябва да отговоря на господин Егню, който не знам дали е тук. А, има, тук ли сте? Имате ли слушалки? Искам да успокоя господин Огньо. Ще, ще го погледна право в очите, както той ме помоли. Да, Кипър ще а, работи а, по предизвикателствата, пред която ще е изправено председателството на Европейския съюз по време на ротационното председателство на Кипър. Той смята, че кипърското селско стопанство не е развито, защото е видял само два трактора, но вероятно той е бил някъде по брега на морето и с туристическите региони, където трактори няма, но следващия път би го завел в селскостопанските региони, за да види селското развитие. Сега по окончателната давам думата на господин Марек Свечик, защото вече закъсняваме с половин час. Нека да видим какво смята полското председателство. По... Марек. Благодаря, господин председател. Дами и господа, бих искал да ви благодаря за търпението ви. В селското стопанство има, има нужда от а, търпеливо отношение. Благодаря на колегите министри, които са тук и тези, които не можах да дойдат, а, и, защото бях са много заети, поне предполагам. Предполагам, че това беше причината, поради която отсъстваха. Бих искал да а, е, наблегна на следното. По време на дебата стана ясно, че никой не успорва необходимостта от реформа на ОСП. След 50 години е, съществуване на ОСП, ние виждаме, че все още сме изправени пред е, предизвикателства, но вярно, че има доста, доста различни мнения. Някои смятат, че трябва да извършим една много дълбока реформа, да променим всичко. Други казват, че реформата трябва да е, е много всеобхватна и същевременно нищо да не се промени. Но беше наблегнато и на финансовия аспект, на бюджетния аспект. Е, средствата, с които разполагаме, ще трябва да бъдат използвани колкото се може по-ефикасно, ефективно и да се разходват по рационален начин. Това стана ясно и от дебата. Трябва също така да подчертая, че очаквам реформата да изясни нещата, ОСП да бъде по-справедлива за всички. Говоря от името на моята страна, но и, и сега искам да кажа от името на председателството е, че разпоредбите от Лисабонския договор са обвързващи за всички и тъй като съществува ОСП, тъй като ние изискваме от нашите фермери да произвеждат една обществен, едно обществено благо, то ние трябва да се отнасяме към тях по същия начин. Какво значи екологичност, е, озеленяване? Това означава допълнителни задължения, е, кои, кои, които ще бъдат отправени към всички фермери, независимо от държавата членка по, е, по, е, в рамките на първия стълб и 30% от средствата ще бъдат посветени за това озеленяване. 30%, е, 30 за Латвия, това ще бъдат няколко евро, е, за Полша доста повече средства, така че много, много ви моля, е, че Запознайте се с, с, с написаното в Европейски, в, в е, Лисабонския договор. Там се казва, че не трябва да има никаква демо, дискриминация. И ако не се, не решим този проблем, то ще, това ще се сблъскаме с много а, производства в а, съда на европейските общности в а, Люксембург. Ще бъдем дадени под, под съд. Нека да не забравяме това, а, като продължаваме дебат. Благодаря, благодаря на всички. Благодаря на докладчиците най-вече, които си водиха бележки по време на това дълго заседание. И сега успех на всички. Мисля, че всички имаме нужда от малко повече успех, от малко повече късмет, скъпи колеги, скъпи дачен. Мисля, че трябва сега да запретнем ръкавите и да заработим. Имаме обща цел и днес мисля, че показахме една, един ден на демокрация, на прозрачност и на силно желание да се направи една стъпка напред в правилната посока. Благодаря на всички и закрием заседанието.